Right, well, welcome everybody. I think we have... Добро утро и добре дошли на всички. Мисля си, че имаме достатъчно депутати, за да можем да започнем работа. Първо, приемане на дневния ред. Имаме малко повече време, предвидено в дневния ред, защото 36 се срещаше с нас в понеделник и затова днес ни се освободи време и можем да използваме това време за дебат. Така че имате предвид, че графикът ни е сравнително гъвкав. И така, няма възражение срещу дневния ред. Приема се дневния ред. Благодаря ви. Съобщение на председателя. Първо, напомням ви, че следващото заседание на комисията ще се състои в Страсбург на 12 септември, понеделник в 7 часа вечерта. Имате проект. Ще получите, извинете, проекта на дневния ред. Второто съобщение е кратко съобщение за триалога за увеличаване на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие. Приключихме вчера този триалог около 8 часа. Постигнахме съгласие на първо четене с съвета. Те искат проучвателна резерва по текста. Ние преговаряхме по дефинициите за данъчни обежища и други подобни. Надявам се, че тяхната позиция ще бъде положителна. Ние искаме дефинициите да са по-широки, такива каквито са възприятите от ОИСР дефиниции. Така че надявам се, че ще можем да приключим процеса скоро и да можем да гласуваме в Страсбург по време на втората септемврийска сесия. Разбира се, ще ви съобщавам за резултатите и за информацията, която идва от председателството по нерешените въпроси. Това бяха съобщенията на председателя. Сега проекта бюджета за 2012 и разглеждането на измененията. Докладчикът е господин Лудвиксън. Аз знам много добре и без да гледам документите, кой е докладчика. Господин Лудвиксън, заповядайте, имате думата. Так för ordet, Благодаря ви, че ми давате думата, госпожо председател. det yttrande i det budgetändringsförslag som vi eftermiddag ska rösta om. Ние следим внимателно какво става с бюджета. И за това има моменти, които са особено важни за нас. Искам да ги изтъкна. Първо, важно е да има достатъчно ресурси. Целта на съвета е да бъдат намалени сумите за комисията, а ние не одобряваме това. Смятам, че органите трябва да получат повече средства, отколкото са изчисленията за комисията. За нас е важно да изпратим ясно съобщение, ясно послание по този въпрос. Важно е да съгласим по принцип, че органите трябва да бъдат да получат повече ресурси. Освен това ни е необходим много здрав и добре работещ административен апарат, за да можем да продължим с нашите дейности. Ако разгледаме Евростат и Генерална дирекция финанси, ние трябва да увеличим прозрачността и контрола там. Това е предварително условие за гарантиране на спазването на правилата и за економическата стабилност, в крайна сметка. Освен това, повече трябва да се направи, за да се интензифицира дейността по борба с избягването на плащането на данъците. Затова е необходимо да се засили трансграничното сътрудничество. Смятам, че е важно да покажем, че сме много амбициозни тук. И трябва да обмислим нещата в международен контекст. Освен това, що се отнася до финансирането на програмата за конкурентоспособност и иновации, програмата за предприемачество и иновации, то не можем да намаляваме тук финансирането, за да правим економии. Смятам, че това е погрешен подход. Необходимо е да предоставим инструменти, които да ни позволят да използваме тези програми, за да подпомогнем възстановяването на европейската економика. Важно е да помним, че много малки и средни предприятия не са успели още да се възстановят след започването на финансовата криза. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за прекрасното сътрудничество. Надявам се, че ще имаме добри резултати. Председателят, благодаря ви. Докладчиците в Сянка. Астрид, моля. Oui, merci. Merci, madame. Благодаря, госпожо председател. Има технически проблем с микрофона. Госпожо председател, съгласна съм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 Oui, ça va, luxembourgeois. Alors, je... bon. Сега е добре. Искам да кажа, че сме съгласни с докладчика. Вчера докладчиците в Сянка се договорихме по компромисните изменения. Бих искала само да ви кажа, че се гордеем, че създадохме агенциите за надзор като един от отговорите за повече контрол. Но ако отказваме на тези агенции нужните средства, за да могат добре да функционират, ние ще им попречим да се вършат работата. Имаше такива, които не бяха очаровани създаването на подобни агенции. Считам, че трябва да се увеличат средствата за тези агенции. Като един пример, в малък Люксембург контрола на върху финансовите агенции, контролът върху финансите включва е, няколко е, стотици е, души. В Великобритания са, може би, хиляди и повече. Може да кажете на вашия министър-председател е, че трябва да се правят економии, но все пак а, ние настояваме да се увеличат а, средствата. Що се отнася до останалите компромисни изменения, ние сме съгласни с тях. Благодаря. Оле. Благодаря ви. Карл Хагланд, който е докладчик в Сянка, не може днес да присъства на заседанието. Ние сме добре запознати с възраженията от финландска страна и в момента има предизборна кампания за президентските избори е в Финландия, но така или иначе ние сме съгласни с предложенията и компромисите, които постигнахме заедно. Нямаме никакви възражения. Само искам да потвърдя казаното от госпожа Лулинг във връзка с подкрепата за европейските надзорни органи, които ако им бъдат урязани ресурсите, могат да тръгнат в много погрешна посока. Важно е да разгледаме числата, но аз мисля, че качеството, качеството е основния критерий, когато говорим за дейността на надзорните органи. Според мен трябва да бъдат пренасочени ресурсите и бюджета трябва да бъде по-добре адаптиран – Това беше и за бъдещето. Лъвският пай ще се дава от държавите членки, що се отнася до ресурсите. Бих искал също така да посоча, че е важно да бъде укрепен Евростата, защото те имат сериозни задачи, свързани с статистиката – ние говорим за високо качество, но то може да бъде повишено още повече и затова са необходими бюджетни средства. Така че Оле наистина е свършил прекрасна работа. Благодаря. Благодаря от името на Карл Хаглум. Um, Благодаря. От европейските консерватори има ли някой, който да се изкаже? Не. Свен? Uh, Съвсем накратко искам да благодаря на докладчика и на другите докладчици в Сянка. Работата ни беше много полезна и ние сме съгласни с докладчика и с намерените компромиси. Искам само да изтъкна, че що се отнася до надзорните органи, предложението на съвета да се орежат сумите, дори в сравнение с предложеното от комисията, е абсолютно недопустимо. Ако разгледаме броя на щатните бройки в тези органи и сравним с бройките в националните органи, ще видим, че нещата наистина са драстични. Ние възлагаме все повече задачи, свързани с финансовото регулиране на европейско ниво – и имаме всички основания за това. Ние трябва да направим националното ниво по-ефективно. В моята страна 100 1700 хора работят в надзорния орган и има също много хора, които работят в Централната банка, в Бундесбанка и в Германия имаме пет пъти повече хора, работещи в сферата на финансовия надзор, отколкото във всички органи на европейско ниво, взети заедно европейски надзорни органи. Подобна е ситуацията и в Обединеното е, кралство. Не трябва да допускаме урязването на средства имаме нужда от координация на европейско ниво, за това ние искаме леко да се увеличи сумата предложена от комисията, защото това е искане от страна на органите. Така че това не е наше искане, наша прищявка. Това е нещо, което органите са поискали то с много сериозна обосновка. Благодаря ви. Благодаря. Мигел Пакташ. Eh, eh, Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с е, казаното от колегите и с предложенията. Особено, що се отнася до бюджетните редове, свързани с е, борбата срещу данъчните измами, срещу укриването на данъци. А също и с казаното от колегите относно надзорните органи. Колегата Гигалт обърна внимание на е, щата в надзорните органи. Би трябвало исканията да дойдат от самите надзорни органи. Нека да видим отново как изглеждат нещата. Комисията е внесла едно предложение. Би трябвало не само от наша страна да се поиска нещо повече, но и от самите надзорни органи. Що се отнася до програмите за конкурентоспособност и иновации, около 70 милиона повече са предвидени при е, плащанията, а не при задълженията. В този смисъл смятам, че е, е, би трябвало да имаме предвид негативния, отрицателния контекст е, за 2012 година – е, не зная дали е, би трябвало непременно да искаме едно увеличение на сумите при плащанията, дали не трябва всъщност да поискаме и едно увеличение на задълженията. Европейската комисия би трябвало да има една по-ясна представа за това как точно изглеждат нещата по отношение на плащанията. Ако във всеки случай е, желаем някакво подобрение, би трябвало да е, уравновесим нещата и да поставим определени искания и по отношение на задълженията. Благодаря. Астрид, бихте ли желали да вземете думата отново? Не, не, аз казах всичко, каквото имах а, е, да казвам. Ние сме постигнали съгласие. Оле. Eh, mm-hmm. eh, eh, Няма какво толкова да добавя. Това, което направихме е да огледаме всички компромиси и да се договорим в максимална степен, да видим какъв път да следваме. От економическа гледна точка ситуацията не е толкова проста но тук става дума за опит да се увеличат ресурсите за инвестиции. И искам да благодаря на докладчиците в Сянка за усилията им в тази посока. Благодаря. Днес след обед ще гласуваме по този въпрос. Сега преминаваме към хазартни игри онлайн. Софи Окони е докладчик и има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да се възползвам от възможността да кажа добре дошли на колегите след вакансията. Доклада за хазарта по интернет най-напред искам да благодаря на колегите, които представих е, свои предложения за изменения. Работихме по създаването на компромисни изменения с е, оглед е, да се получи един кохерентен, последователен текст и благодарение на конструктивните ни усилия, мисля, че постигнахме тази цел. Набързо ще се спра на економическите аспекти на този сектор. Сектора на хазарта по интернет е, е сектор, който има приходи над 6 милиарда евро пред 2008 година и представлява 45% от световния пазар, 7,5% от е, хазарта и ще се удвои този процент през 2013 година. Това е важен сектор и трябва внимателно да гледаме на него. Много колеги подчертаха по време на представянето на изменение, че трябва да се борим срещу използването на хазарта по интернет за престъпни цели. Необходимо е по-добро сътрудничество между заинтересованите страни, между операторите, надзорните органи, комисията и Европол. Трябва да създадем стандарти за предотвратяване на измамите, да се борим срещу престъпността и прането на пари, както на европейско, така и на международно ниво както предложи Паскал Конфа, трябва да създадем нещо като регистър на предпри... незаконните оператори. Третият въпрос, на който искам да се спра, се отнася до това да имаме средства да се борим срещу незаконното предлагане и законите предлагания да бъдат привлекателни и последователни. Държавите трябва да могат да избират начина на регламентиране на хазарта по интернет или като ги забранят, го забранят, или като наложат национален монопол, или пък да има контролиран отваряне на тези игри на тяхна територия. Трябва да има минимални общи стандарти, както за защита на потребителите, така и за гарантиране на а, почтеността. На четвърто място ние трябва да се справим а, с проблема с а, пристрастяването към хазарта, а, освен това и да следим игрите за малолетни. Беше предложено да бъдат направени проучвания по този въпрос и мисля, че това е добро предложение. Също трябва да предвидим възможността за самоконтрол онлайн. Сари Есая предложи това, както и госпожа Пети Кайнен. На следващо място трябва да се запази неприкосновеността на спортните събития, по които се правят залагания. Трябва да се засили обмена на информация между организаторите на спортните прояви, операторите на залаганията, както и публичните органи. Европейския съюз трябва да играе водеща роля в това отношение, защото предизвикателствата са транснационални, което означава, че и сътрудничеството трябва да е транснационално. Трябва да имаме обща дефиниция за нарушенията и престъпленията на европейско ниво. Трябва да се подкрепят инициативи, водени от спортните организации и операторите на залагания, за да бъдат а, а, информирани а, играчите за опитите за измама. Европейския съюз трябва да играе координираща роля – новият член 165 от договора позволява това. Залаганията са важни. Тези хазартни игри създават приходи, които често се преразпределят от държавата за неща от общ интерес, спортни или в друга област. Така че не, трябва да се използва този източник на а, финансиране. Бих искала да приканя комисията а, да огледа юридически този източник на финансиране, като се гарантира а, почтеността на спорта, както и като се има предвид важността на тези приходи за спорта. Искам да благодаря на колегите, които работиха по тази тема по време на вакансията. Благодаря отново, госпожо председател. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Първо, бих искал да благодаря на докладчика за доброто сътрудничество. Добре е да знаем, че всички политически партии са на едно мнение, що се отнася до хазарта. Разбира се, хазартът е нещо, което е свързано и с много рискове, и с много благоприятни възможности. Социалистите и демократите внесоха изменения, които предимно целят защитата на потребителите. Всичките ни изменения бяха отчетени при формулирането на компромисните изменения. Затова ние много се радваме на това, какво е било отношението на докладчик към нашите предложения. Благодаря ви. Благодаря, Дирк Стъркс. Eh, благодаря, госпожо председател. Аз също ще благодаря на докладчика. Смятам наистина, че е, имахме възможност за добро сътрудничество. Говоря от името на докладчиците в Сянка. Така че в момента на масата вече са е, поставени редица предложения, които се надяваме да подобрят нещата. Комисията би трябвало първо да извърши проверка е, относно необходимостта от е, нова законова рамка. Докладчикът е, е, подчертава трансграничния характер на хазарта. Е, би трябвало да е, потърсим и допълнителни е, методи и средства за е, регулиране на този пазар в адекватни форми и рамки. Естествено, че е, във връзка с е, заключенията е, на е, съда е, хазартните игри и хазарта изобщо е, се смята за услуга. Но същевременно държавите членки е, имат много малко възможности е, за е, действия по отношение на хазарта. Същевременно съдът на Европейската общност посочва, че са необходими мерки, които се допускат като изключение в случаите, в които те се налагат от обществения интерес. Ние в никакъв случай не желаем да се наложи е, обща забрана върху хазарта. Много е трудно, естествено, да наложиш една е, цялостна забрана и трудно е да контролираш е, спазването и. Моята политическа група смята, че това не би трябвало да се прави, но същевременно трябва да се въведат стрикни правила, които да се спазват от участниците така че да е, се предотвратят е, прането на пари, измамите и така нататък. В този смисъл сме съгласни с докладчика. Смятаме, че е необходимо е, конструктивно сътрудничество между националните регулаторни органи и един по-активен, по-интензивен обмен на мнения, така че да се потърсят добрите практики сред държавите членки. Съгласен съм и с това, което се предлага от колегите във връзка с защита на потребителите. Наистина има добри предложения. Много внимание трябва да се обърне и на дискусията хазарт и спорт. Не става дума за спорт в чистия, в истинския смисъл на думата. Става дума за е, залагания е, свързани с спорта. Въпросът е във всеки случай приходите от тези е, залагания да бъдат е, ощетоводени, да бъдат контролирани и да могат да бъдат насочвани към инвестиции в културата. Така че тук бихме могли да потърсим и по-добри формулировки. И още веднъж е, би трябвало, може би, да е, формулираме така, по-прецизно текста във връзка с общия характер на а, е, залаганията. Благодаря. От името на европейските консерватори има ли някой? От името на зелените? Да. Да, съвсем накратко. Благодарности към докладчика. Нашия докладчик Сянка не може да присъства. Той ме помоли да предам неговите благодарности. Радваме се, че има доста широко съгласие. Разбира се, ние като група сме доста скептични към подхода всичко да се забранява. Разбира се, има потенциал за злоупотреби, но този потенциал, тези възможности трябва да се ограничават, но няма нужда прекалено много да морализаторстваме, защото тук става дума за лична свобода. Разбира се, за нас беше важно да се посочи, че приходите следва да се използват за социални цели. И затова не трябва да се губи този източник на приходи. Разбира се, не трябва да бъдем наивни, когато става дума за нелегални дейности, за пристрастяване, но мисля се, че като цяло постигнахме доста широко. Съгласие и имате специални поздрави от Паскал. Никлас Шунтис, искате ли да се изкажете? Евхаристо, кирия проедре. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Аз също бих желала да благодаря на докладчика, благодаря на колежката за работата, която е извършила, за доброто сътрудничество с колегите от е, другите политически групи, е, които внесоха и добри предложения. В повечето случаи мога да се съглася с внесените от тях предложения. Посоката е правилна. Именно това е пътят. В Гърция, но също и в Турция и в други страни извън Европейския съюз наблюдаваме сериозна криза в професионалния футбол. Купени е, игри. Това вече не са единични случаи. Всичко това е много тревожно и показва, че се нуждаем от една е, много по-стриктна законова рамка. Същевременно има и страни, в които правилата са е, по-добре е, уредени. Е, има различни практики в е, Европа, има страни, в които нещата стават в определени е, служби или бюра, в които хората могат да декларират е, това, което желаят да заложат във връзка с спортни събития. В други е, това не става. Да, би трябвало при всички положения постъпленията от тези залагания да бъдат е, е, обхванати, така че е, най-малкото да се насочват към е, аматьорския спорт, отново към спорта. И също времено е, при всички положения би трябвало в е, новата законова рамка да включим естествено и е, е, незаконните действия, всичко това, което е свързано с прането на пари, с измамите. По отношение на обективността в спорта и почтеността в спорта се предлага един орган на европейско равнище. Да, добре, нещата не би трябвало непременно, може би, да се институционализират, но в този случай като че ли е смислено предложението да се създаде един такъв европейски орган, защото по този начин ще можем да координираме действията и намеренията на страните по-добре. Има още трима оратори, които искат да вземат думата. Schmidt, and then I've got Sarah Asaya and Sherpa Pitikainen. Anybody else? Има ли други желаящи? Лиам. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Окони за качествената й работа по компромисните изменения, които изпратихме. От своя страна настоявам за моите изменения, защото има важни елементи, които са важни според мен. Сектора на хазарта по интернет съставлява повече риск, отколкото традиционния хазар, затова е необходимо да има европейски мерки за борба срещу незаконните предлагания, борба срещу престъпността, запазване на почтеността в спорта, борбата срещу престрастяването. Що се отнася до забраната на хазарта или контролираното отваряне на пазара, ние приемаме това. Считаме, че трябва да се издават лицензи на базата на строги критерии. Необходимо е по-ефикасно сътрудничество в борбата срещу измамите и други престъпни дейности, свързани с хазарта по интернета. В измененията, предложени от докладчика, са отчетени тези наши истини, и за това може да се надява на нашата широка подкрепа при гласуването днес след обед. Вернен Ланген Колегата от е, групата на социалистите вече каза, че в момента всъщност обсъждаме е, альтернативните системи, е, които наблюдаваме в държавите членки или държавен монопол, или либерален е, пазар. Е, и двете системи, в крайна сметка, е, имат и доста недостатъци. При всички положения всичко това, което е свързано с монопол или с пълна забрана, е неприемливо за немската страна би трябвало при всички положения да държим на законността и на стриктните правила, уредени в една нова законова рамка. Госпожа Алкони посочва редица проблеми, но между защита на потребителите, престъпност сред младежите, е, непочтени е, практики е, в спорта и така нататък. На практика се налага като че ли най-вече идеята за това, че при настоящата система отваряме вратата за нарушения, за престъпления. Така че това трябва да бъде целта ни, да ограничим възможностите за нарушения и престъпления. Е, в е, размер на милиарди се правят залагания в спорта и е, всичко това остава необхванато от закона. Така че в интерес на общността и в интерес на всеки гражданин на Европейския съюз е да обхванем тези постъпления. Благодаря. Трябва да призная, че участвам в хазарта всяка седмица. Много при това се стремя да спечеля. Бих искал да благодаря на докладчика. И особено, що се отнася до точка 6, там имаше няколко изменения. Мисля, че има проблем. Ако хазартната индустрия използва спортни изяви или злоупотребява с тях в цяла Европа, без да плаща нищо. Някаква такса е добра идея, според мен, но как това ще проработи на практика? Ако хазартната индустрия, да речем, в Малта или в Кипър, печели от залагания от футболен матч в моята страна и аз играя в интернет, то разбира се, аз плащам на фирмата в моята страна, но аз не ползвам никакви такси, за да използват за да използвам този матч. Така че, разбира се, съгласен съм с докладчика, че не можем да налагаме забрани. Това е невъзможно, но са необходими по стрихни правила. Обаче не знам как точно всичко това ще става на практика. Може би докладчика има някакви идеи за това как може да се организира всичко това, защото технологиите практически винаги изпреварват законодателството. Oops, sorry. Благодаря, госпожо председател, и благодаря на госпожа Окуни за добрата работа. А също внесох редица изменения и те са много добре отразени в компромисните изменения. Оле Шмидт току-що каза, че честността на спорта е нещо много важно. И това е точно един от въпросите, които много добре са изтъкнати в доклада – Спортът не трябва да става просто инструмент за хазарта. Спортът има собствени ценности и спортът е важен сам по себе си. Един друг въпрос, който искам да поставя е, че хазартът е не просто някакъв вид економическа дейност и са необходими ограничения, защото държавите членки имат средства на разположение, за да защитават потребителя от присвестяване, особено непълнолетните лица и други групи, които могат да имат проблеми с пристрастяването, също въжи и за злопотребите от страна на казарната индустрия. Освен това е много важна координиращата роля на Европейския съюз, защото държавите членки трябва да имат на разположение собствени методи за регулиране на хазарта. Например, ако държавата членка иска да има държавен монопол, това трябва да се позволява. Благодаря. Получих със закъснение и искания за изказване. Благодаря ви. Скила Какис е името ми. Извинете, преди това ще се изкаже друг колега. Благодаря. Искам да се присъединя към колегите и също да благодаря на София Окони за отличната работа по този доклад. Тя взе предвид доста от добрите предложения за изменения бих искала да подчерта три неща в днешната дискусия. Поради особеният характер на този продукт, на този сектор от економиката, както в случая с цигарите и алкохолът, и тук по отношение на хазарта е необходимо да има строг контрол, като се зачита принципа на субсидиарност на държавите членки. Трябва силно да настояваме монополните структури да бъдат защитени, защото средствата, които се събират, отиват не само за спорта, но и за културата, за младежки дейности и прочие. На следващо място, ние се нуждаем от повече законодателство на европейско ниво най-голямото предизвикателство пред нас е хазарта в международен мащаб. Надявам се, че ще можем да работим заедно в нашата комисия, както и в пленарна зала, тези важни аспекти да бъдат прияти. На следващо място идентификацията на играчите. Тук трябва да използваме различни механизми, чрез кредитните карти или банковите сметки и играча да има само е, една сметка за една компания. Това е особено важно, когато говорим за пране на пари или за проблеми с пристрастяването към хазарта. Трябва да добавим също и защитата на играчите. Трябва да е задължително да се определи максималното ниво на загуба за един играч. Той да се определя от самия играч. Да не се злоупотребява с това. Ако играчът посочи каква е максималната сума, която е готов да загуби, тогава операторите трябва да са задължени да изпратят тази информация на всички останали оператори на хазартни игри, за да когато има поставено граница на загубите от играча, да не се допуска той да натрупа допълнителни загуби, да продължава да играе. Така че ако е регистриран в една компания, тази информация да достига и до останалите. За да бъде това ефективно, и тук говорим също за измамите, за прането на парите, за фалшивите залагания и прочие, и за средствата, които се събират за страните ни. Всяка компания, която предлага хазартни игри, трябва да бъде регистрирана в Европейския съюз. Имаме добри примери за подобни механизми, за агенциите за кредитен рейтинг, за други финансови оператори. Имаме такъв, такава дискусия по отношение на финансовите пазари, че не можем всичко да регулираме, но аз настоявам, че това е възможно и че може да се упражнява контрол. Разбира се, сигурно ще има проблеми с определенето на достоверността на фактите онлайн, какви да бъдат механизмите за проверка, как да се защитават правата на интелектуална стопенственост. Това е друга дискусия, която се води. Да, те трябва да бъдат регистрирани в Европейския съюз. На второ място трябва да има идентификация на играчите и тавани на а, загубите. И на трето място да има надзор на национално ниво, да има съответен орган за целта, да има европейска структура за координиране на дейността на националните надзорни органи, за да могат да се решават проблемите, когато възникват. Благодаря. Гуидо. Аз също искам да благодаря на докладчика. Знаем, че хазарта има отрицателни външни економии, т.е. колкото повече а, го използваме, толкова повече са социалните а, последици, а, толкова по-голяма е престрастеността. Хазарта по интернет означава, че решаването на проблема, както в миналото, чрез национални монополи, не е вече добро решение. Националните монополи стават ирелевантни, когато се увеличава хазарта по интернет. Затова е необходимо да има по-строго регулиране, общо европейско регулиране, регулиране, за да можем да се справим с този проблем. В моята страна, Гърция, имаме доста необичайна ситуация. Националният монопол беше приватизиран на 100%. поради прилагането на програмата за приватизация. Същевременно правителството иска да удължи разрешението му като монопол за следващите 10 години. Тоест ще имаме един огромен частен монопол с а, неясни а, мотиви, когато става дума за хазарта. Това е проблем, пред който всички ще бъдем изправени с а, по-широкото прилагане на хазарта по интернет. По мое мнение, трябва да имаме по-силна европейска политика, също да се справим с а, а, проблема с пристрастяването по по-координиран начин. Монополите не се вълнуват от въпроса на пристрастяването. Затова защото престраняването е еднакво навсякъде в Швеция или в Гърция. Тези, които са пристрастени към хазарта, са еднакви. Те действат по един и същи начин. Ние трябва да разгледаме този проблем. И аз считам, че Европейската комисия трябва да предприеме инициатива и трябва да може да формулира предложения, инициативи, които са много по-настойчиви, отколкото до сега. Не можем просто да оставим нещата да има европейски кодекс в сектора на хазарта. Ще направя няколко кратки бележки, преди да дам думата на останалите. Много се радвам, че има много изменения, включително и мои, които са отразени в компромисните изменения. Мисля си, че има неща, които са общи за всички нас участващи в дебата, например уреждане на резултатите от мачовете в Гърция, в Италия, в Финландия, загрижеността за престъпните дейности. Уреждането на мачовете очевидно е общоевропейски проблем над 21 милиарда е, долара е бил оборотът на хазартната индустрия в интернет през 2008 година. И Разбира се, това означава значителни данъчни приходи за държавите членки. Ние трябва да предприемем по-сериозни мерки по гарантиране на данъчните приходи. Има много държави членки, които не искат Европейския съюз да прилага наказателно-правни санкции. Всички държави членки, според мен, трябва да предвиждат в своето законодателство наказателно-правни санкции, за да се борят с, престъпната дейност и уреждането на резултатите от матчовете, което подкопава честността на спорта. И отново искам да кажа, че много се радвам, че има съгласие, че тази индустрия трябва да прави повече за любителския спорт. И ако 21 милиарда долара е оборота на хазарта в интернет, защо да направим повече с тези, с част от тези пари за аматьорския любителския спорт. Госпожо Окуни, аз съм съгласна с вас, че имаме нужда от изследвания, но имаме нужда също така и от повече действия. И това също ще кажа, когато обсъждаме днес докладно господин Балс за спорта. Но много се радвам, че наистина включихте много от моите предложения. Наистина трябва да помислим как да се подкрепя по-добре със средствата от хазарта в интернет, любителския спорт. Сега, госпожо Кони, имате думата. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, като колегата Падар, аз се радвам, че има консенсус сред политическите партии по този важен текст. Аз изслушах всичко, което казахте и съм съгласна с различните съображения, изразени от колегите, свързани с урежданите или незаконни матчове, защитата на потребителите, пристрастяването, казарта за малолетните, почтеността в спорта, за Оли Шмидт и госпожа Макарти, искам да кажа, че това, което се отнася до приходите, генерирани от хазарта по интернет, аз съм убедена, че преразпределянето на тези средства трябва да бъде в полза на аматьорския и на масовия спорта. Оли Шмидт запита какъв е метода или какви са средствата, процедурите, за да се гарантира юридически този финансов а, източник. За мен вече съществуват а, средства за юридическо гарантиране на тези финансови ресурси. Считам за важно Европейската комисия да проучи различните подходи, за да може да избере най-интересните от тях е, и да се стигне до една обща европейска гледна точка. Що се отнася до нарушенията и санкциите, госпожо Макарти, аз би искала да подкрепя в този доклад е, обща дефиниция на нарушенията и санкциите на европейско ниво. Това е важен елемент. Е, вие също го споменахте. Това за мен също е особено важно би казала, че това е първостепената цел на този доклад. Разбира се, трябва да се целим към един по-амбициозен текст. Благодаря. Благодаря. Ще гласуваме този доклад днес след обед. Така че следете за какво гласувате по компромисните изменения. Преминаваме към пета точка от дневния ред. Виждам, че е Свен бързо да вземе мястото си. Става дума за общата система за данъчно оплагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки. Съгласна съм с докладчика и като председател. Искам да разгледаме текста в по-ограничен вариант, да се спрем на тези проблеми, които могат да бъдат въпрос на, на дискусии в съвета и комисията. Най-напред давам думата на докладчика Свен. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. По тази тема проведохме една много конструктивна среща на докладчиците в Сянка и докладчика. Тази директива е, за дружествата майки и дъщерните дружества, която вече веднъж сме обсъждали, е много важна съставна част от вътрешния пазар. Важно е предприятията да могат да работят е, в е, трансграничен аспект, да не са да не страдат от двойно данъчно облагане, същевременно и да не могат е, е, да злоупотребяват с възможности за е, трансфер на парите там, където за тях е най-изгодно от гледна точка на различните данъчни основи и данъчни ставки в държавите членки. Да, ние е, в при всички положения не бихме желали предприятията да бъдат облагани два пъти и в е, е, страната, в която се намира дружеството майка и в страната, в която се намира дъщерното дружество и също времено не бива по безсрамен начин да се използват най- изгодните от данъчна гледна точка условия в определени страни поради различията, които съществуват в момента. Да, всичко това вече е казано и на комисията и на съвета. В момента е, и твърде ниското данъчно облагане, и двойното данъчно облагане просто са е, има държави членки, които през лятото се бориха с е, така, социалното недоволство на хората и много хора се питат е, как е възможно в някои случаи от морална гледна точка да се е, поддържа едно определено законодателство или да се е, приема определена практика, която в крайна сметка не е в интерес на държавата или на общността, а още по-малко на гражданите. Така че е, при всички положения, от моя гледна точка, това, което предлага комисията, е, не се е, свързва с економическата обстановка, с политическата обстановка. В никакъв случай не бива така да се избягва този въпрос, свързан с двойното данъчно облагане, както и с възможностите, които се предлагат в определени държави членки поради ниските данъчни ставки. Така че в рамките на консултативната група бе постигнато едно принципно съгласие. Вие сте видяли, че към текста, който аз предлагам на вашето внимание, е приложено и едно писмо, в което се подчертава, <clears throat> че комисията би трябвало да се съобразява с вижданията на парламента и да не променя нещата по същество Наистина, е, погледнете как е, изглеждат нещата в финансово отношение в отделните държави членки. Аз мисля, че в крайна сметка всяко правителство е, може да намери много-много добри доводи за действия в предлаганата посока. Няколко кратки бележки, госпожа председател. Аз подкрепям голяма степен казаното от докладчика. В този случай трябва да се избягва, да се върви по път на засилена данъчна конкуренция. Ние не чухме каква е позицията на държавите членки, поне на някои държавите членки, които се стремят към данъчно сближаване, което да отговаря на истинско економическо сближаване. Не може да заменим доброто економическо управление чрез добро фискално управление. Мерките, предприяти от комисията, които предстои да бъдат прияти, правят обратното на това, което искат основните държави членки – по-добро економическо управление, чрез по-строги данъчни мерки и еднакво третиране. Между Франция и Германия има решение за хармонизиране на данъка върху дружествата. Не става дума за данъчен дъмпинг е, или засилена данъчна конкуренция. Това не са методите, по които можем да тръгнем по пътя на растежа. Благодаря. Лиам. Аз вече имах възможност да изразя съжалението си за избора на Европейската комисия да не предложи никакво изменение по същество на директивата в сегашната си форма. Тази директива не позволява да се справим с проблема с фискалния дъмпинг и с избягване на данъчното облагане. Това е изисква истинско ревизиране на текста. Ето защо моята група реши в съответствие с докладчика и председателя да използва маржа за маневриране за да предложим няколко съществени изменения. Те предвиждат да не допусне режимът да доведе до неданъчно облагане или до занижено данъчно облагане в държавите членки, което ще бъде в ущърп на тях. Едно дружество не би могло да се използва от по добър режим, ако няма поне 15% от капитала в дружество в друга държава членка в период от поне две години. Трябва да се ограничат ефектите на внезапно получаване на високи суми. Освен това, облагането на печалбите на филиалите не трябва да се облагат, ако те са били вече обложени а, 65% над средното облагане за държавите членки. Председателката. Благодаря. Аз съм докладчик Сянка от групата АЛДЕ. По този въпрос подкрепям докладчика. Преди поставяхме този въпрос, още преди да бъде формулирано това предложение, ние поставяхме въпроса за двойното данъчно необлагане с комисар Шемета. Мисля си, че в сегашната економическа ситуация е необходимо да се гарантира това, че у нези, които трябва да плащат данъци, да ги плащат и поради неотложния характер на проблема реших, че като председател ще упражня моето право на решение да имаме едно такова ограничено преразглеждане на част от директивата. Ние не искаме да тя бъде изцяло преразгледана, но искаме да се преразгледа въпроса за двойното данъчно необлагане. Uh, и трябва да погледнем какви са данъчните преференции, които се предлагат и дали те трябва наистина да бъдат по-важни, отколкото приходите. Част от проблемите, които имаме сега, е защото в продължение на много години имахме твърде благоприятно благоприятен подход, твърде благоприятен режим, що се отнася до задлъжняването. Едва ли трябва да продължаваме така? Затова смятам, че този въпрос е част от една по-голяма дейност по преодоляване на економическата криза. За това бих настоявала комисията и съветът да се вгледат много внимателно в предложенията на парламента. Сега е моментът Кризата е сега. Необходими са неотложни мерки. Затова не трябва да се отлагат нещата и трябва да мислим за бъдещето. Смятам, че това е един сериозен, неотложен въпрос. Затова подкрепям насоката, възприета от докладчика. Има ли желащи да се изкажат от името на консерваторите? Да, заповядайте. Иво и после госпожа Тайсън. Добри ден, дякую, пани, е, пани председки. Добро утро. Благодаря ви, госпожо председател. Съгласен съм с мислите, изказани от няколко от преждеговорившите, трябва да сме срещу двойното данъчно облагане. Компликованости jednotlivých daňových жаду. Ние трябва да решим нашите проблеми в сферата на данъчното облагане, защото имаме много различни системи на данъчно облагане в Европейския съюз. Имаме много изключения и фирмите много добре знаят как да използват за своите цели тези различия и тези изключения. Имаме нужда от прозрачна и ясна система за данъчно облагане. Това е първото, което исках да кажа. Второ, в същината на всяка демократична политика от бостонското пиене на чай е изравняване на преразпределението на богатството а, чрез, а, в страната чрез приходи от данъчното облагане. Смятам, че прекалено голямата данъчна конкуренция ще противоречи на данъчните фискални интереси на правителствата на държавите членки, защото приоритетът на националните правителства е да бъдат независими в данъчната и фискалната област. Затова е над националното хармонизиране може да бъде сметнато за безполезно от някои правителства. Също така съм за данъчната конкуренция, за разлика от някои други в тази зала. Но министрите на финансите знаят, че трябва да осигуряват данъчни постъпления и че трябва да гарантират средства, за да има после разходи. Затова трябва да разгледаме структурата на бюджетно-данъчната сфера и, и трябва да разглеждаме и двете страни на бюджета. Това е което иска да кажа. Благодаря ви. Благодаря, Мариан. Eh, Благодаря, госпожо председател. че трябва да предприемем е, някакви мерки срещу дискриминацията. Това е ясно. Е, трябва да потърсим и начини за е, справяне с опитите да се избягват правилата и да се спазват законите. Естествено, че се налагат промени в тази посока. Хубаво би било да предприемем действия, които ще ни доведат до желаната цел. В мотивите на докладчика се посочва необходимост от е, така, хармонизиране на данъчната основа за ДДС и, и то е, така, че нещата да станат задължителни, а не е, се предвижда доброволен подход. В това отношение мисля, че наистина трябва да проведем дискусия преди да предлагаме нещо толкова радикално като промяна. При всички положения това са неща, които трябва да бъдат обмислени много добре. Но инак задълженията по отношение на данъчната основа, Знаете, че в това отношение ние не можем все още да налагаме каквото и да било на държавите членки. Колкото и да ни се иска да действаме по-ефективно, важното е при всички положения да помислим за тази данъчна основа или данъчна ставка, която се предлага по отношение на е, ДДС. Предстои ни още дискусии по тези въпроси. Да, естествено, че трябва да има конкуренция, трябва да има съревнование и в е, данъчната сфера, но да се подсигури една справедлива, честна основа на, е, като база за тази конкуренция. Доколкото разбирам, представители на комисията се въздържа. Мисля, че ние му отправихме няколко послания. Може би Свен ще им отправи още такива. Да. Това, че комисията в момента не казва нищо, съветът също мълчи, е добър знак и комисията и съветът мислят, така както и ние мислихме и работихме по този въпрос и може би сега през септември вече ще започнем да действаме. В никакъв случай не бих искал да се впускам в някакви философски а, разсъждения за конкуренцията в данъчната сфера или за е, това как да се регламентират нещата. Не, е, опитах се да опростя нещата. В крайна сметка има държави с много ниски е, данъчни ставки и други, при които данъчната основа, данъчните ставки са доста по-високи. Така че предприятията се опитват по някакъв начин да избегнат плащането на високите данъци, след като имат възможност да трансферират, да прехвърлят средствата в другите държави в рамките на Европейския съюз. Вътрешния пазар дава тези възможности. Но въпросът е съгласни ли сме с една такава практика, защото Добре, е, ние винаги сме е, държали на принципа на е, избягването на облагане, така че в никакъв случай не бива е, да допускаме е, опитите на държавите членки понякога да налагат едно такова двойно данъчно облагане, когато става дума за дружество майка в една страна и дружество, дъщерно дружество в друга страна. Така че от една страна трябва да избегнем това допълнително данъчно бреме за потърпевшите предприятия, от друга страна трябва да помислим за едни разумни данъчни постъпления в държавните каси. Те са за гражданите. Благодаря на всички колеги, участваха в дискусията. Благодаря. Графикът е гласуване на 19 септември. Благодаря ви, колеги. Сега шеста точка. Данъчно облагане на енергийни продукти и електроенергия. Астрид Лулинка е докладчик. Благодаря, госпожа председател. Представяйки приработения вариант, на директивата за данъчното облагане на енергийните продукти през април миналата година Европейската комисия предложи малко освен съществуващия текст, предложи нещо, което може да се счита за революция с непосредствен и дългосрочен ефект. Така че тук от нас се изисква да свършим огромна работа. Като докладчик няма да крия, че се намирам в доста сложно положение, защото предложението е, има доста противоречия. Като докладчик Имах възможност да се срещна с представители на заинтересованите професионални организации, с представители на гражданското общество. Всичките са убедени във важността на този текст, но те четат по различен начин текста и имат противоречиви мнения по него. Този въпрос засяга ежедневието на нашите граждани – защото се... Ето защо е Европейският парламент, който е по процедурата на консолидиране, трябва да представи един балансиран и последователен текст, който да послужи за основа за компромис в съвета. Лично аз бих искала, че ще взема предвид е, мнението на мнозинството, което ще се оформи в нашата комисия при изготвянето на моя доклад. Бих искал да получа подкрепата на колегите, за да защити изключителните правомощия на Комисията по економическите въпроси в сферата на данъчното облагане. Госпожо председател, вие знаете, че комисията ИТРЕ поиска засилено сътрудничество по отношение на това предложение за директива. Текстът, както и практиката са ясни. Данъчното облагане е в компетенциите изключително на нашата комисия. И ние не можем да започнем да споделяме нашата компетентност с други комисии. Това би било безотговорно. Според мен това няма да може да се управлява и това ще бъде в ущърп на нашата работа. Очевидно е, че аз ще бъда много отворена към аргументите, които ще бъдат представени от Комисията по индустрия и научни изследвания но се надявам на подкрепата на моите колеги, за да направим така, че една от ключовите компетенции на нашата комисия да остане непокътната. Това се отнася не само за това досие. И бих искала да подчертая, че бих искала да разбера мнението на председателя на комисията ИТРИ. Надявам се, че той ще прояви разбиране. Госпожа председател, относно съдържанието и философията на текста, по мое мнение, изисква обсъждане преди да навлезем в подробностите, които ще ни занимават едните месеци. За да можем да използваме данъчното облагане по оптимален начин – в подкрепа на устойчиво растеж. Комисията предлага да има минимален данък в две части. Един базиран на емисиите на CO2, свързан с енергийните продукти, да се фиксира на 20 евро на тон CO2 и втората част на енергийното съдържание, т.е. реалната енергия, която може да се получи и измерва в гигажаули. Тези данъци ще се облагат върху всички моторни и отоплителни горива. Това предложение извършва доста промени в данъчното облагане на енергийни продукти, Предвиждат се дерогации, преходни периоди. Благодарение на дългите периоди на хармонизация на данъчното облагане на енергийните продукти се предлага преходен период, който приключва през 2023 година. Така е, индустрията ще може да се адаптира към новия данъчен режим. За мен основният елемент на това предложение е свързан с пропорционалността. Искам да кажа какво имам предвид. При сегашния режим минималните прагове са дефинирани. Почти всички държави и членки са над този праг. Затова въпроса за Увеличаването на прага е вторичен въпрос, но промяната на метода и определението на това държавите членки да спазват пропорцията между нивото на данъчно облагане на различните енергийни продукти на европейско ниво, европейските норми ще получат ново измерение, защото вече не става дума за прилагането на минимален прак, който вече е отминал етап за държавите членки, а да се окаже влияние по един пряк начин върху ам, данъчната основа в държавите членки. Затова бих искала да разбера дали моите колеги подкрепят подобен подход. Той е много по-амбициозен и е стъпка към данъчна хармонизация. Дали искаме подобен подход, при който държавите членки, предвид на бюджетната криза, да запазят сегашния си подход. Този въпрос изисква ясен отговор и аз се надявам, че такъв ще бъде даден. Европейската комисия предлага и други аргументи. Няма да имам възможност да ги развия в детайли, но те са значително насърчение към използването на възобновяеми енергоисточници и на по-чисти енергии. Предлага се е, един по-последователен подход за данъчното облагане на енергийните продукти в целия Европейския съюз и създаването на условия за конкуренция, на равноправна конкуренция всички държави членки заключение, що се отнася до намаляването на парниковите газове, директивата ще завърши системата за обмен на квоти за емисии, данък, свързан с CO2, няма да засяга тази система Става дума за транспорта, за домакинствата, селското стопанство, малките промишлени инсталации. Европейската комисия създава една по-логична, по-последователна система, отколкото предходната. И ако аргументите в подкрепа на по-добро използване на енергийните източници са приемливи, трябва, според мен, да държим сметка и за ефекта на тази революция върху цената на енергията. Представянето на текста и реакцията към него беше доста оживена. Въвеждането на данък върху CO2 в размер на 20 евро на тон ще гарантира 20 милиарда евро приходи за всички държави от Европейския съюз до 2020 година, прилагайки неутрален данък върху бензина и дизела, както и други горива от период на 13 години ще позволи на индустрията да адаптира своята, а, своята система на производство газиола ще бъде минимално облаган предвид на енергийната стойност, която е по-висока, отколкото на бензина. Цената върху дизела значително ще се увеличи. Искам да ви дам пример. Днес в Германия един литър дизел струва 18 цента по-малко, отколкото бензина. Цената последствие ще има цена, която е 13 цента повече от тази на бензина което ще бъде 31 цента на литър увеличение. Е, това е значително. Е, ние сме световен лидер в сектора на дизела. Не е логично автомобилния сектор е, да затова този сектор е доста обезпокоен от подобно възможност за увеличаване на цената. Това е въпрос, който е важен за индустрията, за автомобилистите. И аз се питам и бих искал да разбера и мнението на нашите колеги по този въпрос. Разбира се, не трябва да бъдем твърде песимисти. Ясно е, че дизеловите автомобили ще имат много по-голяма тежест при производството в бъдеще, когато дизела стане по-скъп от бензина. Така че цената на горивото ще се отрази върху видовете автомобили, които ще се произвеждат. Европейският съюз има сериозен търговски дисбаланс. Горивото се превръща в субпродукт при рафинирането, за да се произведе дизел, износът на ниски цени на горива към САЩ, например, и внос на дизел от Русия. Друг е, въпрос, на който трябва да отговорим, се отнася до енергийната политика. Неутралитетът, който се предлага от комисията, няма ли да доведе до за да пазим нашата зависимост, енергийна зависимост е, от петрола в ущърп, например, на е, природния газ, който е енергиен източник, който е много по-траен. Според информацията ни, приемането на директивата ще доведе до увеличаване с 40% данъка върху природния газ, дали това е устойчиво за сектор, с такъв 0,4% пазарен дял в автомобилния сектор, дали е възможно да се развие. Предложението на комисията съдържа някои привлекателни страни, но трябва да имаме предвид какъв ще бъде ефекта от всичко това. Има инфлационни ефекти, които могат да се появят при въвеждането на подобна система. И за това Новата версия на предложението за директива предвижда индексиране, автоматично индексиране на минималните прак на данъка. Това е автоматично а, индексиране. Може да се окаже много опасно в случай на повишаване на целите трябва да бъда убедена по този въпрос, защото знае, че комисията винаги е против автоматичното индексиране, например, на заплатите в моята страна и в Белгия. Аз съжалявам, че промишлената политика изцяло липсва от текста на комисията. Заключение, госпожо председател четенето на този документ. Аз посветих на него голяма част от моята вакансия, така че това помогна да бъдат оформени моите трайни обещения. Но се надявам заедно да предложим една амбициозна и същевременно реалистична линия. Няма да навлизам в детайли, както казах, защото ще правим това в последствие, но исках да споделя с вас първоначалните ми опасения, свързани с ефекта от въвеждането на този текст. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Има молба Алта да се изкаже преди социалистите и демократите, ако няма възражение от социалистите. Благодаря ви, госпожо председател. Моля колегите да ме извинят, защото трябва да отида в комисията по транспорт. Eh, Докладчикът э, се спря много подробно на всички аспекти. В предложението на комисията бяха е, засегнати и основните проблеми това е инициатива, която ние приветстваме. Смятаме наистина, че би трябвало да се опитаме да въведем една подобна система, която предлага докладчикът. Естествено, ако може да се постигне съгласие е, с държавите членки. Предложението е смело и така както и нашия докладчик каза, става дума за едно а, изключително важно от политическа гледна точка предложение, което ще има и политически последствия. От една страна, а, всички знаем, че не можем да избегнем увеличаването на цените в а, енергийната сфера и същевременно времено данъчното облагане се отразява на цените би трябвало при всички положения да е, имаме предвид този факт и също времено да знаем, че е, бихме желали да насърчим един определен вид автомобили, използването на определени горива. Е, така че сега се питам как нещата ще е, се съчетаят и с предложението, което е поставено на масата пред нас. От една страна е, промишлеността е, настоява за преходни периоди и те са предвидени, да, но времено през следващите години ще се нуждаем естествено от печалба и в този сектор, а времено трябва да е, предприемем и необходимите стъпки, така че е, да е, постигнем е, целта, за която говори нашия докладчик. Да, дизелът в момента е много по-ефтин от бензина и точно по тази причина една голяма част от автомобилите преминават към дизел в моята страна. Е така. Това е в крайна сметка едно явление, което не можем да игнорираме. Така наречения професионален дизел вече не съществува и в момента разликата в цените между дизел и бензин, особено за транспортните фирми, е много значителна. Данъчното облагане на горива които се използват в автомобилостроенето, в движението по пътищата, естествено е един много важен елемент, но при всички положения ние не би трябвало да игнорираме и последствията от едно такова решение върху транспорта като цяло и различните видове транспорт. Това естествено е въпрос на една много обширна и задълбочена дискусия, на консултации. Да, госпожо председател, нашата комисия отговаря е, за тези въпроси. Ние сме компетентни в тази сфера. Това е вярно. В никакъв случай няма да го спорвам. Но при всички положения Целта, която си поставяме с становище по темата е да е, привлечем мнозинството в парламента на наша страна, защото инак никой няма да се отнесе сериозно към нашите виждания и предложения. Много се надявам, че това ще стане през следващите седмици, така че да насочим вниманието на съвета към целта, която ние формулираме. Да, е, минималните данъчни ставки не би трябвало да се е, увеличават, но същевременно е, вие говорихте за двата подхода, двата принципа. От една страна емисиите CO2, от друга страна енергийното съдържание. Да, на мен ми харесва един такъв подход. Естествено би трябвало да помислим какво, какви са потребностите на отделните промишлени отрасли, които ще бъдат засегнати от евентуални промени в тази посока. Естествено, трябва да отчитаме и принципа на субсидиарност, трябва да имаме предвид и а, данъчните системи и различията в данъчните системи между държавите членки. Там а, правомощията са доста ограничени, естествено. Но при всички положения това са основните моменти по темата. Госпожо председател, сигурен съм, че в нашата комисия ще проведем много интересна дискусия по тази тема. Смятам, че предложението на комисията е, е добре премислено, логично, съгласувано. А, понякога обаче се казва, да, добре, а, нали, ще, се, ще се вдигне а, данъка върху дизела и след това вече ще се. А, а, ще станат по-скъпи и колите с дизела. Госпожо председател, трябва да кажа, че от другата седмица преминавам към заслужена почивка. Е, ще бъда пенсионер и младия човек, който току-що стана, Филип, ще е, поеме е, от мен штафетата. Скъпи колеги, използвам случая, тъй като за последен път съм тук, сред вас да се сбогувам официално за всички вас. Желая ви много кореш, много сили, много енергия, защото вършите една много важна и полезна работа. Много благодаря, Дирк. Надявам се, че ще се наслаждавате на своето пенсиониране. Сега от името на социалистите демократите, Оле. Благодаря ви, госпожо председател. Ще започна с това, че Европейската комисия си прави домашното. Смятам, че трябва да сметнем, че тяхното предложение е балансирано. Обаче има и много проблеми. Основният принцип е наистина много разумен. Особено, що се отнася до това, че предложението на комисията отразява предложенията за цялостна политика в областта на енергетика и климата, включително енергийната ефективност, използването на възобновяемите енергийни източници, схемата за търговия с емисии. Ясно е, че имаме нужда от всичко това и комисията предлага добри решения на основните въпроси. Ако разгледаме най- общо нещата, ако разгледаме директивата за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, това е един положителен момент, що се отнася до промяна на парадигмата. По този начин ще се повиши заедостта, ще се подобри опазването на околната среда, без да се подкопава конкурентоспособността на европейската економика. Повече екологосообразни работни места са от ключово значение за нас, ако искаме да излезем от економическата криза. Комисията се стреми да отчете конкурентоспособността на европейските фирми, но има какво да направи в това отношение, но като цяло основната цел, основната идея са добри. Що се отнася до екологосъобразните технологии, то конкуренцията става все по-интензивна в глобален мащаб – ако разгледаме етапа на въвеждане, ще има съпротива срещу преразглеждането, както на цялостните идеи, така и на някои конкретни предложения на Европейската комисия. В парламента трябва да изискваме да има амбициозни европейски инициативи, които да отчитат потребностите на вътрешния пазар и опазването на околна среда. Знаем, че съветът няма много да се радва на някои от нашите предложения. Разбира се, има някои недостатъци в предложението на Европейската комисия, които трябва подробно да анализираме. Рисковете, които проистичат от предложението на комисията, са свързани с датата 2015 година. Ще бъде много сложно да се предложи едно цялостно решение тогава. Дори на този етап и да говорим за съгласие по подробностите, Европейската комисия ще трябва да изпълнява всичките предложения с всичките им подробности. Това включва и европейското въздухоплаване и морския транспорт. Не виждам как чисто практически това ще бъде направено в практически аспект. Що се отнася до моторно-превозните средства? Ние много сърно работим върху предлагането на добро решение за баланса между дизела и бензина. Ние искаме да създадем яснота при данъчното облагане на електроенергията. Тук трябва да отчетем и хибридните коли. Необходимо да се насърчава електроенергията, гласи текста, за използването и в автомобили. Също така трябва да защитим интересите на групите с ниски доходи от прекомерно високите разходи за енергия. И за това трябва да направим така, защото енергоспестяването и енергийната ефективност да станат доходни. Необходимо е да актуализираме минималните данъчни ставки за емисиите въглероден диоксид. Тези мерки трябва да бъдат полуавтоматични, ако не автоматични. Необходимо е да се предвиди някаква форма на индексиране. Трябва да обмислим също и въпроса с данъците de minimis. Това са моите предварителни бележки. Разбира се, ще ми е много интересно да наблюдавам как ще развива дебата и да участвам в него. Искам да благодаря на госпожа Лулинг добър, за добре свършената работа, въпреки че съжалявам, че тя посвети голяма част от лятната си почивка на тази дейност. Благодаря ви. Сега от името на европейските консерватори. Благодаря ви, госпожо председател. С изключение на това, че искам да изтъкна факта, че с нетърпение очаквам сътрудничеството с чаровната госпожа Лулин и искам да се спра на някои моменти, вече формулирани по време на дебата. Първо, благодаря на госпожа Лулинг за прекрасното уводно изложение в началото на нашата дискусия. Но аз имам поне четири аспекта, които представляват за мен загриженост. Първият, който за щастие или за нещастие, за някой от вас, аз ги разглеждам като основни и най-вече първият основен момент е цената на енергията. Всяка цена, ако се увеличава, това е сигнал за недостиг на съответната стока. И всеки един опит да се повлияе цените по изкуствен начин, може да бъде вредоносен за целия пазар. Това беше първият аспект. Вторият аспект, на който искам да се спра, са потребителите. Смятам, че потребителят е основният фактор на пазара, не законодателят. Потребителят, неговото поведение са от огромно значение. Хората, естествено, предпочитат определени коли, определени видове потребления и, и тяхното поведение може да доведе до определени проблеми. Трето, някои от вас вече говориха за това. Социалните последици – социалните последици от увеличаването на прекия данък. Дори мога да ви дам примера на Чешка република. В резултат от рязкото нарастване на използването на слънчевата енергия, това доведе до увеличаване на цените за енергия за крайните потребители с 10% което е огромна сума. Четвъртото конкурентоспособността на Европейския съюз в глобален мащаб. Ние можем да полагаме максимални усилия, но не можем да забравяме, че европейската економика плува в международни економически води. С нетърпение очаквам сътрудничеството с госпожа Лулинг, която познавам като един много разумен човек. Много ви благодаря. Председателят, благодаря ви. От името на Зелените, Филип. Филип, е, Филип е, трябваше да гласува в Идре и все още се възстановява. Гласуването там понякога е трудно за нас. Затова аз се подготвих да направя това кратко изказване. Искам да коментирам някои от казаните тук неща. Първо, ние сме съгласни с общата линия на комисията по въпроса. Трябва да подчертаем, че ние сме комисия по економическите въпроси и трябва също да държим сметка за економиката на цените. Чешкият ми колега говори за ефикасността на пазарите и че държавите трябва да са внимателни при облагането с данъци, за да не навредят те на формирането на цените. Но има и класическа економика и трябва да отчитаме силните външни ефекти. Има отрицателни външни ефекти на производството на петрол, на, на газ, има промени в климата, бъдещите поколения, както и много хора, ще са в по-лошо положение от нас и ще трябва да плащат висока цена за ефекта от емисиите на СО2. За да се коригират тези погрешни ценови сигнали при сегашните цени на енергията не са отчетени външните фактори. След намесата, предложена от комисията, пазарите подават по-точни, по-коректни ценови сигнали, отколкото предви. Това се дължи на дейността на Никола Стърн, който получи толкова широка подкрепа сред економистите. Комисията предлага да подобри функционирането на системата. Важно е да се види, че сегашните разлики в данъчното облагане водят до абсурдно поведение на някои от факторите, поради различните данъци в сферата на енергетиката в държавите членки, трябва да избираме дори по замърсяващи форми, например в транспорта, което не би се случило, ако имаше по-хармонизирана, по-рационална система. Затова в общия пазар всичко това има смисъл. Специалистите по климата от комисията, както други учени, други наблюдатели, считат, че за да има сериозно влияние върху климатичните промени в съответствие с целите заложени от Европейския съюз, трябва да се определи данък от 30, а не от 20 евро на тон со 2 Но 20 тона е вече стъпка напред към една по-рационална система. Ако хармонизираме и се освободим от наш, някои от лошите стимули, в някои области ще се стигне до покачване на цените – тези увеличени цени могат да имат последици. Вие говорихте за социалните последици. Аз съм съгласен, че социалните последици от данъчното облагане следва да бъдат отчитани и трябва да бъдат коригирани по начина, по който се изразходват средствата, които печелите. Тези средства трябва да се използват за намаляване на данъчното облагане върху уязвимите групи от населението, чрез други намаляване на данъците върху потреблението или върху доходите на ниските доходи на работещи лица. И на последно място, читам, че в предложението на комисията не е издържано да се освободят от а, а, данък а, горивата за а, авиацията, защото те са част от проблема. Те са един от най-големите замърсители в транспортния сектор. Докладчикът също подчерта, че има и друга форма на лоши стимули между различните видове транспорт – поради това считам, че ни предстоят интересни разисквания по този въпрос и трябва да кажа, че има наложителна нужда в економическата сфера, свързана с промените в климата. Ако данъчните стимули ни помогнат да преминем към по-чисти видове транспорт в крайна сметка, това ще бъде конкурентно преимущество за автомобилостроителите в Европа. Има силна съпротива срещу това и това не е в дългосрочна полза на заетостта. Затова трябва да подкрепим комисията да намери бързо решение, преди да видим ефективни китайски автомобили да навлязат. Виждаме, че други индустрии напускат Европа, защото ние не гледаме към бъдещето, а само се противопоставяме на привилегии, като нерационални данъчни облегчения и други прилагани в миналото. Мисля, че трябва да сме по-интелигентни, трябва да се движим напред с по-голяма скорост, за да не бъдем изпреварени от останалите участници на пазара. Благодаря. Господин Поташ има думата. Благодаря, госпожо председател. Междувременно колегите казаха много неща, с които мога напълно да се съглася. В общи линии моята политическа група подкрепя предложението на комисията, но ще ми позволите да направя някои общи бележки по отношение на данъчното облагане като средство, като инструмент за ефективна енергийна политика и за енергийна ефективност. Да, е, нашия докладчик с право подчерта, че тези предложения биха могли е, да се окачестват като революция. А, тази революция на практика какво означава? На първо време повишаване на цените. Когато провеждаме определена данъчна политика, би трябвало да се стремим тя да бъде неутрална по отношение на цените. Но това, което се предлага, едва ли е, ще бъде неутрално по отношение на цените. Затова ще направя три бележки които са важни от е, социална гледна точка. Потреблението на енергийни продукти и социалните последствия. Това е, така да се каже, първата точка. Държавите членки би трябвало и за напред да могат да проявяват гъвкавост, когато желаят да въведат определени изключения, определено освобождаване от данъчно облагане за определени семейства по социални или други съображения. Освен това, за какво ще се използва в крайна сметка този танък. Има видове енергийно потребление, които са неизбежни. А същевременно има консумация на енергия, която е излишна или най-малкото прекомерна и би могла да бъде значително ограничена. И следващата точка в дневния ред е, включва въпроси свързани с облагането. Е, да, и затова ми се ще да предложа един вид е, зелен енергиен данък, който би могъл да се отрази благоприятно на всичко, което се случва, най-вече в промишлеността и в енергетиката. И освен това, теоретично бих могъл да се съглася с едно такова предложение за разграничаване на дизела за професионални цели и дизела за непрофесионални е, цели, така да се каже. Но същевременно смятам, че трябва да се предвидят едни разумни преходни срокове, така че да можем да обхванем и е, транспортните услуги за гражданите. Само по пътя на преходните срокове ще можем да постигнем реален резултат. Инак идеите ще останат прекрасни, но само на хартия. И още нещо по отношение на е, биогоривата би трябвало да се предвидят изключения. И същевременно новата а, тенденция, така да се каже, за а, насърчаване на альтернативните, на обновяемите енергийни източници е важна, но не бива да се насърчава и атомната енергетика. Изказах се всички докладчици. Сянка няма други желащи да се изкажат. Астрид? Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Председателката прекъсва. Искате ли да чуете становището на комисията? Да, разбира се. Давам думата съвсем накратко на представителя на комисията. Изоставяме малко от графика. Представителят на комисията не знае кой ще вземе отношение. Much, chair, much, благодаря ви, госпожа председател. Благодаря ви, госпожа Лулинга, за вашия конструктивен и открит подход и за вашето уводно изложение. Ние сме много благодарни за това, че вие признахте, че нашето предложение е по-последователно, по-логично и че отразява позицията и на докладчиците сянка. Да, Наистина това, което ние предлагаме, е една корена промяна, защото според нас сегашната система за данъчно облагане на енергията не е устойчива. В момента системата не е подходяща за сегашното състояние. Основните въпроси са дали е нормално, че въглищата като най-замърсяващото гориво се облага с най-малко данъци, дали е устойчиво, че цената на дизела преди данъчното облагане е много по-висока, отколкото цената след данъчното облагане. Тук се говореше за пазарните принципи на данъчното облагане. И това посочват, че де-факто имаме данъчни субсидии. По подобен начин, дали е нормално, че биодизел се облага със същите данци, както обикновения дизел, при положение, че енергийното съдържание и емисиите въглероден диоксид са много по-низки. Правителствата на държавите членки вече реагираха на тези предложения, включително и на стратегията 2020-2020. Индустриалната политика не се споменава в нашето предложение в меморандума, но това не означава, че ние не мислим за загрежеността, когато е обоснована от страна на индустрията. Ние точно за това предоставяме един достатъчен, дори твърде щедър преходен период. За пръв път ние установяваме много ясно разграничаване между данъчното облагане и системата с други с емисии, за да избегнем двойното обременяване. Що се отнася до дизелните технологии и автомобилната промишленост, според мен е важно да подчертаем, че ние предлагаме много последователен данъчен режим. Физическите предимства на дизелните двигатели са подчертани в нашето предложение. Както вече казах, няма причини да се смята, че ще има значителен спад на търсенето на коли, работещи с дизел, защото тези коли потребяват много по-малко. И това ще продължи да бъде така. Също така тук се говореше за инфлацията. Разбира се, държавите членки ще продължат над правите стойности да въвеждат допълнителни данъци и да структурира данъчните ставки спрямо различните енергийни продукти, разбира се, възоснова на заложените общи принципи. И без индексация минималният прак, наистина ще стане изключително нисък. Социалните аспекти, според нас, са отчетени много добре в предложението. Най-вече това се проявява във факта, че държавите членки без какъвто и да било преходен период постоянно ще имат право да изключват от данчното облагане горивото за отопление на жилищата. Разбира се, ние работим още по дизела за търговски и економически цели, но тъй като времето ви е кратко, ще спра тук и бих искала още веднъж да благодаря на госпожа Доклачак и на всичките депутати за конструктивния подход и с нетърпение очаквам продължаването на нашата работа през следващите месеци. Астрид, сега вече отново имате думата. Съвсем накратко, госпожа председател, защото няма да навлизам в детайли. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Читам, че много е интересно да се запозная с тяхната позиция и благодаря на всички за направените предложения, както и за ясната позиция относно големите предизвикателства. Аз а, предлагам да организираме не точно хиринг, а един семинар с участието на експерти, ние говорихме с това с секретарията и можем да го направим, може би, на 5 октомври. Аз бих искала експертите да могат да ни обяснят какви са техните виждания и безпокойства. И това ще е интересно за всички депутати. Бих искала също да кажа, че предлагам да установим контакти с докладчиците в Сянка. Бих искала да провеждаме редовни срещи, защото се вижда, че проблемът е изключително сложен и твърде спорен. Относно графика, аз Искам да разбера какво вече е направил съвета. Беше ми отговорено, че нищо не е направено от страна на съвета и полското председателство, ако правилно съм информирана, няма никакво намерение да отдава приоритет на този проблем, което означава, че от гледна точка на съвета няма нищо ново. Разбира се, ние знаем, че има огромни разминавания в мненията но полското председателство няма и намерение да ускори нещата и дори да се занимава с тях, ако съм разбрала добре. Затова трябва да имаме всичко това предвид, когато се определиме сроковете за работа. Искам да благодаря на колегите и за позицията относно искането на комисията ИТРЕ. Надявам се, че трябва да кажем на комисията ИТРЕ, че сме на мнение, така както вече написахме, че това е в нашата компетенция, компетенция затова ще остане така. Надявам се, госпожо председател, че ще можем да организираме този семинар в най-скоро време, защото е изключително важно да чуем в детайли становищата на различни заинтересовани страни. Струва ми се важно да направим това, да определим и срокове за работата ни в съответствие с това, което ни е известно за отношението на съвета. Благодаря. Благодаря, Астрид. Да, разбира се, ние сме най-популярната парламентарна комисия, защото всички останали комисии искат да споделят с нас всичко. И въпреки, че става дума за данъчно облагане, все пак темата енергетика е в правомощията на комисията ИТРЕ. Предполагам, че ще трябва няколко пъти да поставям въпроса за разделението на правомощията и ще го направя на заседанията на съвета на председателите на парламентарните комисии. Мисля се, че е изключително важно да отчетем, че независимо от това, че ние имаме само съвещателен глас, нашето послание да не бъде отслабено. Сега за графика директивата, която в момента е в сила по данъчното облагане в енергетиката, отне 8 години да бъде изготвена. Надявам се, че сега темпите ще са по-бързи. Гласуването ще бъде на 24 януари, а крайният срок за изменение ще бъде 15 ноември, така че по този начин на пленарното заседание в март ще бъде гласуван в пленарна зала. Сега преминаваме към точка 7. Доклад в бъдещето на ДДС. Thank you, Madam President. Well, um, most, most amendments have... Благодаря, госпожо председател. Повечето изменения бяха много оперативни. Вече има консенсус по най-съществените елементи на бъдещето на ДДС. Разбира се, проличаха и някои различия, включително идеологически различия, свързани и с ролята на ДДС. Някои смятат, че този данък е един политически инструмент, който позволява на правителства да постигат социални и други цели. И има хора, които смятат, че ДДС трябва да бъде максимално с единна ставка, за да може да се осигури по-добро функциониране на единия пазар. Независимо от тези различия, преговорите по компромисните изменения вече са на много напреднал етап и надявам се, че ще можем да постигнем съгласие. Ще говоря за измененията в зависимост от разделите на доклада. Що, доклада. Що се отнася до преамбюла и общите съображения, се говори за преход към повече непряко данъчно облагане. Това не беше изразяване предпочитания, по-скоро като отбелязване на една тенденция, свързана с бъдещето на ДДС. Благодаря за изменението, което правим тази точка по-ясно. Затова приветствам измененията от 1 до 8, също така 11-13. Що се отнася до данъка върху финансовите сделки и енергийния данък. Смятам, че те трябва да бъдат по-скоро непреки, отколкото преки данъци. Съгласен съм с, с възгледите изказани по този повод. Аз съм срещу това да се споменава в този доклад данъка върху финансови сделки. Това е един противоречив въпрос и той не е свързан с ДДС. И по този начин ще бъдат изласкани на страна по-важните въпроси. Искам да избегнем дебата дали подкрепяме или не подкрепяме данъка върху финансовите сделки. По същата причина съм против изменения 14, 17 и 27. Сега, за самата идея за създаването на ДДС приветствам 16, 18 и 19, в които се говори за изключенията, въпреки аз си мисля, че имаше някои конкретни непоследователни моменти и измененията 21, 24, 26 и 28 според мен са много добри. Един компромисен текст ще включи всички тези въпроси и той вече е разпространен сред всички докладчици в сянка. 22, 23 съгласен съм с тях с някои промени. Изменение 25 за отмяна на всички изключения и график за намалени ставки. Разбирам духа на това изменение, но смятам, че отмяната на всички изключения е прекалено. Затова няма да подкрепя това изменение. Повечето изменения са консенсусни, що се отнася до целта на този доклад да се признае сегашното положение и да се премине към принципа на местоназначението. Освен това, мисля, че има консенсус за признаването на тенденцията към сближаване на националните ставки ДДС. В момента се водят преговори по компромисни текстове във връзка с този параграф. Има също изменения, които се предлага да бъдат заличени конкретни проценти и аз съм съгласен, че трябва да бъдат те заличени. И що се отнася до намаляването на бюрокрацията, аз смятам, че това трябва да бъде направено, така че системата да не бъде уязвима към измами. Необходимо да се потърси баланс, така че вече съм предложил компромисни текстове. Приветствам и заменението, което прави много по-добри нашите предложения за намаляването на данък, извинете, на бюрокрацията. Що се отнася до изменения 49 и 54, то аз съм съгласен с тях, тъй като те са насочени към намаляване на бюрокрацията. Председателят благодаря. Сега докладчиците в сянка. Господин Кадри. Благодаря, госпожо председател. Аз също, естествено, ще благодаря на докладчика за добре свършената работа и за усилията, които положи, за да е, предложи текстове за компромис които отчитат е, някои наши предложения, виждания, съмнения, особено по отношение на данъчната измама, по отношение на упростяването на административните процедури, по отношение на задълженията, които би трябвало да бъдат е, пропорционални, е, адекватни. Всичко това естествено заслужава висока оценка и подкрепа. Също времено има елементи в това предложение, които би трябвало да се преформулират. Да кажем, прехвърлянето, преминаването към енергийно облагане, енергиен данък, данък върху финансовите транзакции. Ние смятаме, че това може да се формулира доста по-експлицитно Очевидно по отношение на данъка върху финансовите транзакции на европейско равнище съществува съгласие. Така че е, би трябвало да свържем нещата е, и с темата на госпожа Люлин и да излезем с една последователна съгласувана позиция пред комисията – Радвам се, че докладчикът е погледнал от гледна точка на ДДС върху всички видове транспорти, корабоплаване и така нататък и спецификата, която съществува към момента, различията и предлага една хармонизация. времено би трябвало да помислим и за освобождаване от данъчно облагане най-вече по социални и политически съображения. В никакъв случай не би трябвало това, което предлагаме да води до затруднения на вътрешния пазар. Имам предвид неговото функциониране. Естествено, това, което наричаме зелени продукти или зелени технологии и така нататък, би трябвало да си даваме сметка, че може да доведе до определени бариери и определени пречки в функционирането на вътрешния пазар. А също времено, що се отнася до така, плащането на определени данъци до отчисляването на тези данъци. Е, е, да, докладчикът е подчертал, че в някои случаи по социални и други съображения може да се е, предвиди някакво освобождаване, но нещата трябва да се плантират, да се акцентуират. Струва ми се, че и по тези, за момента все още неизяснени въпроси, можем да постигнем съгласие. И, е, както казах в началото, сме съгласни с голяма част от предложенията. Благодаря от името на Алде, Оле Шмидт. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика. Мисля, че свършихте отлична работа и че в крайна сметка ще постигнем широк консенсус. Както вече чухме, е, това е изключително деликатен въпрос. Считам, че Подходът, който се предлага от докладчика, ни води във вярната посока, въпреки че знаем, че идеята за изключение във всички страни съществува. Основната цел трябва да е да се укрепи вътрешния пазар. Но ако изключенията не нарушава действието на вътрешния пазар, мисля, че можем да ги приемем. Трябва да призная, че аз от началото бях голям фундаменталист, когато започнах да се занимава с политика по отношение на, на ДДС, но тази твърде фундаменталистка а, линия се оказа нереализуема Знаем, че преди няколко години, когато се опитахме да променим нещата, се сблъскахме с стена. Тази система създава обаче известни пречки пред вътрешния пазар и затова трябва да се направи нещо. Подкрепям идеята за данъчен неутралитет. Бизнесът не трябва да бъде твърде обременен от данъци. Както чухме, това лято. Нуждаем се от повече данъчна координация, но може би няма да стигнем до пълна хармонизация. Струва ми се, че трябва да оставим още възможности за данъчна конкуренция, да не нарушаваме данъчната система, но да позволим конкуренция – може би сте изненадали, че на либерал е в подкрепа на тази теза. Моят колега от тясно, господин Клинц, който трябваше да се върне в Германия за среща, искаше да подчертае, че ДДС е изключително важен данък, особено в наши дни. Друг е, аргумент за по-малко изключения е, че министрите на финансите се нуждаят е, от устойчива данъчна основа и ДДС е, е много солидна такава основа. Само в Германия изключенията възлизат на 20 милиарда евро. Това са много пари. Ако можем да минем с по-малко изключение, би било добре. Министрите на финансите ще бъдат поне по-щастливи. Така стигам до един въпрос, който е нещо, на което държа. Това са изменения 40 и 56, които са подписани от няколко колеги. Аз не разбрах дали подкрепяте или не тези изменения. Подкрепяте ги, значи тогава няма да споря. Има няколко страни, които имат по-низки ставки на ДДС за организации с нестопанска цел. Обсъдихме въпроса за спорта и хазарта по интернет. Това е част от е, финансирането на организации с нестопанска цел, като футболни клубове, подкрепата за млади играчи, социалните дейности в тези клубове и прочие. Ние поискахме от комисията да прояви повече а, либералност в това отношение. Има опити това да се направи. В нашата комисия, ако можем да подкрепим тази идея, господин каза, докладчикът, се надявам да я подкрепя, тогава можем да накараме комисария Шемета да тръгне в вярната посока. Ние обсъждаме въпроса за данък върху финансовите операции вече многократно, но аз не считам, че ще бъде въведен. Обаче има толкова много странни неща, които се случват в Европа тези дни, че може и това да стане. Не знам. В дългосрок приема но не считам, че се нуждаем а, от дискусия по този данък а, в този доклад. Може ли да се договорим, че не това е мястото да обсъждаме данъка върху а, финансовите транзакции? Аз не вярвам лично в а, този данък и считам, че той а, ще бъде в ущърп на Европа. Може би ще бъде въведен така или иначе, но моля да остане извън този доклад. Благодаря. Uh, благодаря, Ашли. Благодаря. Ще бъда кратък. Бих искал да благодаря господин Каса и неговите сътрудници за толкова кратък и съсредоточен в основните неща доклад. Очевидно е, че системите за ДДС Държавите членки са много разнообразни и това води до неефективност. Ние трябва да създадем основа за нова система на ДНС, която да намалява разходите по дейността и на частния сектор, и на данъчните органи. Това ще помогне и на фирмите. Разочарован съм, че някои колеги предложиха изменения, които нахвърлят обхвата на този доклад – ние трябва да разработваме стратегия за ДДС, а ние се отклоняваме от това, ако започнем да включваме всичките ни желания за това какви нови начини трябва да предложим, за да облагаме с данък частния сектор. Ако искаме да ни възприемат сериозно, особено от съвета, ние трябва да подготвим един много разумен и рационален доклад по ДДС. Много съм благодарен, господин Косо, че се отказа от измененията за включване на данък върху финансовите транзакции в доклада. Някой дори тук каза, че има консенсус за данъка върху финансовите сделки. Лично аз бих бил много доволен, ако страните от еврозоната бих съгласили с такъв данък, защото това означава, че цялата им дейност ще минава през лондонското сити. Но ако искате да го введете в цели Европейски съюз, Обединеното кралство ще наложи вето. Така че това е абсолютно безсмислено занимание. И разбира се, съм много благодарен, господин Казвис. На търпение очаквам продължаването на, дейност, на работата ни с него. На Следващия оратор, моля. Благодаря. Ще се постарая аз да съм кратък. Аз също обичам нашите доклади да са концентрирани върху важните неща и съм съгласен с това, че не трябва да се опитаме да включим данъка върху финансовите сделки и други въпроси. Обаче е важно да посочим, че някои отрасли и дейности не са обхванати от ДДС. И много бих се радвал да кажа, да, добре, ние отбелязваме, че сега ситуацията е такава и че финансовите услуги не са хванати от ДДС и това е проблем или не е проблем. Ако е проблем, да кажем как ще го решим. Обаче е важно да посочим, че този вид услуги не са обхванати, защото просто създава въпроса каква е данъчната основа и на какви основания подобна дейност не е подлежи на данъчно облагане, за разлика от други видове услуги. Може би трябва да си зададем този въпрос. Така че мисля си, че трябва изрично да посочим това. Както направихме с пътуванията, защо примерно някои видове не са обложени с ДДС, това е изкривяване на пазара в това отношение. Аз съм абсолютен либерал. Аз искам да има честна конкуренция. Така че това е което иска да кажа по тези две големи изключения. И наистина това не е доклад за данък върху финансовите сделки. Трябва да сме абсолютно ясно. За това и няма нужда непрекъснато да изтъкваме един и същ довод непрекъснато. И между другото ще има една такава възможност съвсем близко бъдеще. Обаче важно е да се посочи, че има дейности, които не са обложени с ДДС и че това е проблем и че този проблем трябва да бъде решен. Мисля си, че това би било много добре. Моята формулировка за елиминирането на изключенията и намаляването на търговията може би е по-фундаменталистко, отколкото аз исках да кажа това, за което мислех, че когато вие казахте, че трябва да има една по-рационална система, която е по-малко скъпоструваща и за данокоплацията, и за данъчните органи. Абсолютно съм съгласен с вас. В това отношение, упростяването на системата и тук не съм съгласен с Оли Шмидт, по-хармонизирана е нещо, което определено е полезно. Разбирам какво искате да кажете за данъчната конкуренция, но честно казано, когато наблюдавам ситуация, в която всички държави членки в Европейския съюз се намират в момента, що се отнася до данъчните приходи, мисля си, че има определено съревнование между държавите членки, кой най-добре защитава интереса на обществото. За мен сега неотложният въпрос е, че трябва да гарантираме надлежни, достатъчни данъчни приходи. И за мен за това е по-важно да има сближаване, а не конкуренция. Мисля си, че това е неотложен въпрос и съм убеден, че трябва да изтъкнем този момент. В това отношение компромисът, предложен от господин Каса, казва и двете неща. Тоест, че ние по някакъв начин трябва да осигурим сближаване на държавите членки, трябва да имат възможността да се различат помежду си. Може би ще трябва да бъдем по-точни като казваме какво искаме. Ако разбира се, се съгласим по това какво искаме. Наистина, в тези времена имаме нужда една по- рационална, по-разумна система, система, която предвижда повече сближаване, разбира се, не 100%, но все пак нашия приоритет е сближаването, а не различаването и изключенията. Също така, що се отнася до намалените данъчни ставки за екологични или социални цели – не обичам изключенията. Това, което трябва наистина да имаме е, че трябва да използваме данъка върху потребление, така че той да гарантира предоставянето на обществени блага. Например, ако ние смятаме, че борбата с промяната в климата е обществено благо, то тогава ние можем да приемам изключения – и да намалим ставките за тази дейност. Обаче това трябва да бъде доказуемо и да подлежи на финансова проверка. Тоест ние трябва да можем да измерваме общественото благо, което ще бъде осигурено чрез намаляването на данъчната ставка. Това е от което имаме нужда. Така че това е нещо, което бихме искали да съществува и аз съм готов да обсъдя с вас формулировките, но това са нашите основни идеи. Благодаря ви. Благодаря, господин Порташ. Е, Muito telegraficamente, porque não estive. Съвсем накратко. Аз не съм докладчик в сянка, но ми се ще да поставя два въпроса на докладчика. И всъщност в първия случай става дума за коментар. В този доклад не става дума за данъка върху финансовите транзакции, а в десето изменение става дума за тенденцията косвените данъци да се заменят с преки данъци. Това е нещо, което наистина е свързано с темата на доклада. Така че това изменение би могло да подобри текста на доклада, ако се приеме. А сега вече и двата въпроса. Преди да гласуваме доклада в пленарна зала, можем ли да внесем устни изменения? В Португалия съществува една такава практика. Малки и средни предприятия, които да кажем са, биха били силно засегнати, могат да бъдат включени в групата на облагодетелстваните, е, тези, които се ползват от един по-благоприятен режим. Така че е, за тях се предвиждат ни е, едно удължаване на срока. Е, те не плащат ДДС преди момента, в който държавата може да възстанови на практика е, отчисление ДДС от другите предприятия. Ето, това е един въпрос, който аз бих поставил като е, устно изменение. И на второ място Аз съм за една стратегия, която да ограничи до възможния максимум е, изключенията и ограниченията. Е, но същевременно смятам, че когато става дума за продукти, е, които можем да окачествим като луксозни стоки, там бихме могли да предвидим една по-висока ставка. Защото а, Инак, какво да ви кажа, според мен едно така, друго или по-различно облагане на тези стоки е едва ли е, е разумен инструмент, но в този случай бихме могли да предвидим нещо такова. Следващият докладчик, да. Благодаря на докладчика и аз от своя страна. Надявам се, че ще постигнем съгласие по основните текстове. Взимам думата, за да обърна внимание на факта, че включването на ограничение или на освобождаване от малките и средните предприятия не е, е благоприятно за държавите членки, би трябвало тези, след като тези е, предприятия представляват 90% от всички предприятия в Европа, да има унифициран наставка. Ще бъда кратка. Преди към доклада на господин Балца. Искам да кажа няколко неща в подкрепа на колегите Лудвингсън и Шмидт. Въпросът е много е, важен. Искам да пост припомня Зелената книга на комисията за дигиталната програма на Европа, свързана с конвергенцията на средата, използването на електронни книги и вестници и прочие. Също трябва да им, се има предвид. Ние имаме кратък дебат за общата рамка. Аз високо ценя работата на докладчика в търсенето на компромис по измененията, свързани с изключенията, с гъвкавостта, защото за това става дума. Какво да бъде съотношението, изключения, гъвкавост. Важно е в европейски рамки да има известна гъвкавост за целите на политиката. Може би трябва да има някои основателни клаузи, включени в компромиса. В период на економически спад, когато имаме почти нулев растеж в Европа, в Обединеното кралство при предишното правителство намалихме ДДС в рамките на Европейския съюз, не извън това, за да стимулираме потребителското търсене, но сега консервативното правителство увеличи данъка което има отрицателен ефект върху потреблението. Когато карате хората да потребяват повече, това води до повече постъпление на данъци също. Може би трябва, освен изключенията, да подчертаем, че те трябва да бъдат основателни култура и други, а не да отворим широко вратата за всякакъв тип изключения. Благодаря. Комисията? Комисията не е поискал думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за техните предложения. Повечето от тези предложения вече бяха включени в компромисните изменения, които представих тази сутрин. Ще имате достатъчно време да се запознаете с тези компромисни изменения, като изключим въпроса за данъка върху финансовите операции. Всички останали мнения бяха в голяма степен включени в първоначалните компромисни изменения, които изготвих. Нещо свързано с Изменение 40 на господин Шмидт, то е прието, когато говорим за ефективността на събирането на ДДС. Има общ консенсус по въпроса, че сме в процес на изготвянето на друго компромисно изменение, като подчертаем кои са въпросите, на които да се отдаде приоритета. Когато говорим за юридическия процес, сегашните законодателни инструменти включват неясни разпоредби и е необходимо да се направят промени в това отношение. Приемам изменение 68, ако не греша, което се отнася за това. Гласуването ще бъде някъде през септември. Аз ще продължа да работя междувременно с моите колеги за постигането на баланс там, където такъв е възможен. Благодаря. Председателката, да, мога да потвърдя, че ще гласуваме на 19 септември. Целта ни е за второто пленарно заседание в октомври да влезе в пленарна зала. Преминаваме към доклада на БАЛЦ. свързан с директивата за правомощията на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване на Европейския орган за ценни книжа и пазари, а следващата тема за европейското изменение в спорта, отново на господин Балц, ще остане за разискване днес след обед. Благодаря ви, госпожо председател, скъпи колеги. Става дума за две директиви в този доклад. Още в работния документ на 21 март е, е, тази година представих основните моменти, когато проведохме и първата дискусия. Налагат се технически изменения във връзка с е, хармонизацията в тази област и от тук вече и потребността да се променят е, някои е, текстове в директивите. Комисията още през пролета е, постави е, някои изменения на е, масата, особено когато става дума за е, е, дефициди в ликвидността, когато става дума за. Е, кризисни ситуации, за стресови ситуации. Наистина комисията предлага промени, но също време е, формулировките са толкова широки, че е, на практика нищо конкретно не става ясно от е, предлаганите формулировки. И затова би трябвало да се мисли в по-конкретен план и за количествените, и за качествените изменения, и за последствията от тях, така че е, комисията да включи е, нещо е, съвсем конкретно и ясно в е, предложението за промяна. в съвета видяхме във всеки случай, че така, страните много усърдно дърпат всяка към себе си. Всеки се стреми да получи колкото е възможно по-голямо парче от тортата или от баницата. И е, очевидно за хармонизация или за постигане на съгласие не можем да говорим в момента. Ако се постигне, то няма да бъде много скоро. Същевременно трябва да имаме предвид, че са необходими е, решения, които са съобразени с е, условията на пазара и които същевременно са съобразени с спецификата на продуктите. Е, тук се предлага премия за неликвидност, която да замени така да се каже, антицикличната премия. В това отношение аз съм доста е, скептичен, но очевидно и съветът е, проявява такъв скептицизъм. Би трябвало да помислим при всички положения за е, една разумна и същевременно достатъчно конкретна рамкова директива, така че е, да се отчитат изискванията на различни страни. Става дума не само за е, делегирани актове и за технически е, актове или актове за техническо изпълнение. Е, съгласно директивата Омнибус, е, би трябвало действително да се прилагат такива технически регулаторни мерки е, и това трябва да се предвиди. Що се отнася до графика и до отделните дати, отделните срокове, мисля, че тук ще трябва да се консултираме и да съгласуваме предложенията. Ich wollte die Zeit aufholen, die wir bisher hinten dran Also ich werde dann mich Очевидно, говоря твърде бързо или твърде сложно, но при всички положения ще говоря по-бавно, независимо от това, че може би нямаме достатъчно време. И така, условията за използването на директивата за ликвидността би трябвало да се свържат и с съответните е, технически е, средства така че да е, се гарантира техническото изпълнение. Според мен е необходима формула за изчисляване на премията за неликвидност и то за е, неликвидност по същество в случаите, в които се прехвърля един определен прак и по този начин ще избегнем аномалии на пазара – а също времено ще е, дадем възможност е, за определен вид премии и определен размер на премии на застрахователите и през застрахователите. А инак е, е, по отношение на е, определени концесии, на определени отстъпки е, мисля, че е, вместо първоначалното предложение на комисията можем да приемем така наречената е, премия за временна неликвидност, да кажем за 3 години да се въведе един преходен период за държавите, които при първият тест, при първата проверка не са издържали на критериите, не са отговаряли на изискванията. Комисията би желала да а, замени а, делегираните а, актове и тук предвижда също преходен период. Аз лично предлагам това да се включи в основната директива така че е, през 2013 е, година нещата да бъдат транспонирани в национално законодателство в държавите членки. И времено е, да се предвиждат преходни срокове не само за съответните е, дружества, за застрахователните и презастрахователните дружества, но и за националните надзорни органи. Важно е естествено да се е, е, съгласуват нещата и с е, директивите не несъстоятелност едно и две. От гледна точка на разходите, очевидно е, предвидените до този момент и действащи е, срокове не са достатъчни затова е, новото предложение ми се струва много по-разумно. Съгласен съм с е, съвета за това, че през 2013 година би трябвало е, вече да приключи процедурата по отношение на някои от предприятията през 2014 година да започнем с прилагането на несъстоятелност 2. 2013 беше крайният срок за несъстоятелност едно. В случаите, в които не се покриват изискванията по отношение на ликвидния капитал, трябва да се предвиди също един малко по-дълъг срок. Като тук, по отношение на предприятията, които не изпълняват критериите, трябва да предвидим възможност за допълнителни проверки и за изготвяне на доклади за напредъка, постигнат от тези страни. Един 10 годишен срок като максимум мисля, че може да се предвиди. Но същевременно за държавите, при които е, системите за отчитане и за докладване е, могат да се използват, е, е достатъчен един е, преходен срок от две години. Така че в края на 2012 година вече можем да очакваме първите е, отчети и много се надявам, че съответният европейски орган ще има и е, достатъчно е, финансови, достатъчно персонални ресурси. Това е много важно, за да може да се осъществят е, тези изменения. Техническите стандарти, ръководствата за действие трябва естествено да са на лице и да са на разположение на съответните дружества. Бих могъл да се спра и на много, много, много други подробности, които също са важни, но поглеждайки към часовника, виждам, че не мога да си го позволя. Затова тук ще е, спра и много се надявам, че колегите в дискусията, ако съм пропуснал нещо съществено, което ги интересува, ще поставят въпрос. Благодаря. Виждам, че ще има колега, който ще се изказва от името на Питерски Скинер. Да, Докладчикът на социалистите и демократите моли да се извини, че не може да присъства на заседанието. Поздравления за господин Балца, неговия доклад. Този доклад заслужава сериозно внимание. Както вече беше казано, това досие е много специализирано. Обаче трябва да отчитаме факта, че това е един регулаторен инструментариум за директивата на платеж... платежоспособност 2 и трябва да възприемем един много последователен подход, тъй като платежоспособност 2 е изключително важна директива. Необходимо е да се придвижваме напред, така че да имаме по-сериозен инструментариум на разположение. Бяха изтъкнати три основни момента. Първо, правните правомощия да дани на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и премиите за неликвидност. Що се отнася до законодателните въпроси, трябва да гарантираме, че не се нарушава европейското законодателство и решението на съда по делото Марония. Важно е също така ЕОЗППО да не надвишава своите правомощия, но и да разполага с необходимите инструмента за, е, инструменти за необходимото и функциониране. След като платежоспособност 2 влезе в сила, трябва да гарантираме това, че страните да могат да се впишат в европейския модел – и това въжи и за страни, които работят в границите на Европейския съюз, фирми от трети страни. И това въжи също за европейски фирми, работещи извън Европейския съюз. А се отнася до дисконтната ставка и премията за неликвидност, това се смята за важно средство, за да може застрахователния сектор да издържи на неблагоприятни економически усилия. Обаче важно е тук да имаме последователност с съдебната практика, най-вече съдебната практика на Съда на Европейските общности. Благодарности още веднъж към докладчика за неговата конструктивна работа с другите докладчици в Сянка по това важно досие. Председателя благодаря докладчика е в Сянка от Алда и Силвия Голар. Тя не е тук, за това аз ще се изкажа от нейно име. Аз бях докладчик по платежоспособност 2. Има три въпроса, е, по които искам да говоря. Не е изненадващо, че те са тясно свързани с е, трите въпроса, които бяха очертани от името на Питър Скина преди малко. Първият въпрос е, е недовършената работа. Премията за ликвидност и как това е свързано с дългосрочните инвестиции – трябва да отбележа тук, че винаги съм търсила решение на въпроса за капитала. Надявам се да намерим обща позиция, но по какъв начин ще стане това е друг въпрос. Мисля, че трябва да кажем, че ще намерим със сигурност решение на тези проблеми. На определен етап. След това техническите детайли трябва да включат Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Вторият въпрос, който е много по-заплетен, е свързан с делегираните актове. В платежоспособност 2 ние оставихме част от несвършената работа в делегираните актове. Там имаме къси срокове за а, реагиране. Два месеца плюс още два. Имаше разбиране, че ще получим 500 страници, които трябва да разгледаме за кратък срок. За това по време на пакета за надзора трябваше да се концентрираме върху това, да кажем, нека да видим финансовите услуги. Не може този, по този въпрос да нямаме достатъчно време. Затова за нашата комисия аз настоявах за срок от 3 плюс 3 месеца и се борих усърдно с комисията това да стане. Мисля, че това е правилно. Нещо друго, което се случва, е, че получаваме големи обеми делегирани актове едновременно. И ние Очевидно се нуждаем от време. Този факт трябва да се осъзнае. Това, което направихме, когато разработихме регулаторните технически стандарти в Омнибус 1, в парламента първоначално искахме институциите да бъдат много силни, да могат да си вършат работата без никаква политическа намеса тъй като те се занимават с технически въпроси. Да се... Но те трябва да заобиколят комисията, за да се случи това. Установи се, че това юридически не е издържано. Затова регулаторните технически стандарти трябваше да бъдат оптимизирани, да не противоречат на съществуващите стандарти. Срокът беше един месец плюс още един. Сега малко съм обезпокоена как ще се справим с 500 те страници. Два месеца плюс два месеца не са достатъчни. Аз искам да имаме три месеца плюс три месеца Надявам се, че няма да се стигне до ситуация, в която ще разполагаме само с срокове един месец плюс още един. Ние очакваме регулярно да получаваме текстовете, тези регулаторни технически стандарти. Питам се дали Първия път, когато получим 500 страници, ще ни трябва повече време, защото това е голям обем. Едновременно в началото трябва да има делегиран акт, но в последствие ще има промени, които са свързани с регулаторни технически стандарти. Аз сега размишлявам по въпроса. Мисля, че трябва да го спомена и да споменем защо се стигна до този къс период. този къс период за приемане на регулаторните технически стандарти се дължеше на това, че регулаторната агенция, в случая АЙОПА, се ограничи, както каза Едвард, в рамките на решението Марони на съда. И имаше много тънък баланс нещата да станат както трябва и според нашите искания. Мисля, че трябва да обсъдим допълнително тези въпроси помежду ни, като имаме предвид, че последното, което желаем е да кажем спрете регулаторните технически стандарти, защото времето е твърде късо. Трябва да имаме механизъм да го върнем обратно, но тогава ще са необходими още два месеца. Това ще бъде един добър начин за справяне с ситуацията. И на последно място искам да подчертая въпроса за третите страни. От името на Питър, тук е Едвард също подчерта, че трябва да видим по какъв начин на третата, споразуменията за трети страни работят във вътрешен и външен план – в известен смисъл ние се фокусираме върху това, което искаме вътре в Европа, но трябва да държим сметка и за създаването на равнопоставеност в един динамичен план. Всички трябва да спазват правилата тук в Европа. Можем да накараме нашите компании да спазват правилата, независимо къде се намират, но какво става дума за останалата половина – от групите, които са извън Европейския съюз. Те могат да бъдат понякога по-конкурентни, защото се спазват различни правила от тези, които има тук. Докладчикът възнамерява да разгледа тези въпроси, да има едно временно признаване. Аз не съм твърде убедена как ще се развие всичко това през следващите 5 години, защото пазарите гледат на това, което се случва в момента. Мисля, че трябва да бъдем иноватори в това, което правим, да направим това, което е най-доброто за момента. Въпросът е деликатен и искам да благодаря за това, което свършихте по въпроса. Ще бъде полезно за нас да проведем допълнителни дискусии, да видим дали има начин, по който можем да подобрим нещата сега или както вие предложихте, да приемем това като мещинна мярка, като подчертаем, че в края на тези пет години ще се окажем обаче в доста голяма суматоха. Може би други депутати от е, групата ще изразят също мнение. Аз говоря тук е, както от е, името, от качеството ми на председател на тази комисия, както и като докладчик по платежоспособност 2. Следващия докладчика в сянка е Епинг, но той си е тръгнал. Аз ли ще го замесли. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Бълт за неговия доклад по този твърде специализиран въпрос. Наистина важно е да включим максимално делегираните актове и техническите стандарти максимално бързо, така че да може да се изпълняват тези стандарти. Мисля, че господин Балц осъзнава, че сегашните дати са прекалено амбициозни и затова той предлага постепенно въвеждане. Ние сме съгласни с това, но трябва да обсъдим подробностите. Радвам се също така, че господин Балца предложи някои важни изменения, особено за отчетността и най-вече, че той предлага да няма отчетност перо по перо. Идеята за еквивалентността е много добра и тя отменя изискването за доклад за напредната от трети страни. Мисля, че трябва да предвидим период преди да се въведе еквивалентно законодателство в други юрисдикции. Ако не направим това, практически ще прекратим бизнеса ни с трети страни. Бих предложил господин Балца да обмисли възможността за това, че този петгодишен период трябва да бъде удължен, защото пет години не са достатъчен срок. Също така мисля, че господин Балц, що се отнася до премиите за неликвидност, са добри изменения. Наистина ЕОЗППО трябва да може да действа дори в условията на един твърде стеснен ограничен пазар, обаче необходимо да има и политически надзор и наблюдение. Съгласен съм с докладчика, че в крайна сметка държавите членки трябва да решават кога и дали да въвеждат дисконтните ставки. С нетърпение очаквам продължаването на работа с господин Балц. Председателят, благодаря от името на Зелените Свен. Ich freue mich, dass wir благодаря. Радвам се, че в хода на европеизацията вече стигнахме и до този момент и до тази тема. Господин Белц много давна чака да се захване с нея. Става дума за един голям комплекс, естествено, който е свързан с много изменения и с много работа. Но този доклад е свързан и с лисабонизацията и същевременно показва, че е време да извадим някои полуки за себе си. Полуки от случилото се до този момент. За какво става дума? Първо, ние говорим много в политическата сфера за това, че трябва да намалим въздействието на рейтинговите агенции. И също времено в един от е, членовете отново споменаваме е, неплатежеспособност 2, е, директивата Омнибус. Това е твърде съмнително по качество от наша гледна точка, защото по този начин няма да можем да решим въпросите. Освен това, Европейския парламент е, с е, мнозинство и с участието на депутати от всички политически групи реши, че трябва да се намали влиянието на е, рейтинговите агенции. Член 74 в неплатежеспособност 2 предвижда също текстове, които са свързани с цикличността или по-скоро с антицикличността. Това от наша страна също трябва да се преразгледа. Става дума най-вече за проверките, за тестовете, които се провеждат в момента и не са ли необходими допълнителни, така да се каже, буфери. И още нещо. Кризата обхваща и застрахователния бранш. Е, така че би трябвало и сега, след като е, преживяхме кризата или най-малкото е, кризата се разрази, да си поставим въпроса дали тук можем да застанем отново на тази нулева ставка, която бяхме приели. И още нещо по отношение на собствения капитал и качеството на този собствен капитал, знаем го и от е, банковата сфера, няма ясни е, и стрикни изисквания по отношение на качеството на собствения капитал. Също времено би трябвало да се създадат и парични е, монетарни стимули за осъществяване на клиринг, за клиринг най-вече по отношение на дериватите и там очевидно трябва да се създадат някакви допълнителни механизми за насърчаване. Да, ние приветстваме предложението за прехвърляне на делегираните актове към актове за техническо изпълнение. Да, това е чудесно, но времено е, е, знаем, че става дума за паралелно съществуване, така да се каже, на делегирани актове и на актове за техническо изпълнение. Е, да не избързваме, може би би трябвало да премислим още веднъж и да се консултираме, да анализираме нещата, за да видим дали навсякъде са необходими, така да се каже, тези делегирани актове, дали не можем да преминем само към технически актове. Освен това, сигурността на застрахованото или осигуреното лице е изключително важна и би трябвало да изключим всички е, възможни заплахи. Съветът не бива да игнорира, така да се каже, липсата на капитал или субкапитализацията на дадено презастрахователно дружество. Това е нещо, по което трябва на всяка цена, по принцип, да се разберем. Трябва да проведем една много подробна дискусия и смятам, че по този начин ще уточним нещата. Така че на второ равнище или на втора фаза да не се получава някакво размиване на нещата. Да, и още нещо. Ние е, приветстваме пътя, по който е поел нашия докладчик, защото а, отново виждаме в действие парламентарната демокрация. Естествено, че има страшно много изменения, които трябва да бъдат под сигурени, така да се каже, с подкрепата на колкото е възможно повече депутати. И също време, но тези изменения повличат крак и водят до нови и нови изменения. Това е, е огромен труд. Но би трябвало да помислим, естествено, за 500-те милиарда като е, таван, дали не трябва все пак да е, предвидим малко повече време, поне за най-малките играчи, за най-малките участници, така че те да могат да набавят този капитал. И още няколко думи само за хибридния капитал. Знаем, че някои от застрахователните дружества проявяват голям интерес. Но това също времено ни тревожи. От гледна точка на дългите срокове, е, някои от е, застрахователните дружества ще започнат да е, имитират хибриден капитал, да създават съответните емисии, е, защото ще си кажа да имаме достатъчно време. 2013, след това 2015 и така нататък. И още нещо. Има една клауза, която предвижда е, така, специална процедура е, арбитраж за определени участници. Трябва да кажа веднага, че по отношение на изключенията и по отношение на специалните разпоредби за определен кръг е, е, стопански субекти, за определен е, кръг дружества, ние сме скептици. А инак приветстваме следващите предложения, също и задълженията за докладване, за отчитане. Това са изменения 3 и не, 53, извинете. Естествено, по отношение на най-малките предприятия, най-малките дружества, може би това не е много разумно. Би трябвало наистина така наречените asset, by asset reports да бъдат забранени. Това означава, че е, трябва, така да се каже, да забраним е, поставянето на определени въпроси на най-дребните участници, на най-малките дружества. Е, в обобщение ще кажа, че с основната линия на докладчика сме съгласни, но виждаме необходимост от допълнителни дискусии. Смятаме, че парламентът е, трябва да настоява за провеждането на една а, много съществена, принципна дискусия а, по отношение на негативните последствия от кризата. По същия начин а, трябва да подходим към застрахователния бранш, така както го направихме и по отношение на банковия сектор. Благодаря. Има двама оратори. Айлина и после Жан Пол. Благодаря. Мисля си, че много неща вече бяха казани и аз искам да благодаря на докладчика за много старателната усърдна работа. Искам само да се спра на изменение 54, за него говореше господин Гигъл. Там става дума за това, че държавите членки, че не трябва те да изискват от застрахователно дружество да представят пълен списък на активите. Разбирам благородното намерение на господин Балц. Той иска да избегнем бюрокрацията и бумащина, особено когато става дума за по-малки дружества. Но искам на колегите да припомня, че ние гласувахме, когато гласувахме за ЕОЗППО в точка 46, много ясно казахме, че е необходимо държавните органи да получават цялата необходима информация, за да могат тези държавни органи да изпълняват своите задължения. Така че аз не бих искала да подкопавам правомощията на органите да изискват необходимата информация. Разбира се, това въжи за държавите членки. Не мисля, че това е намерението на докладчика, но поне в момента в сегашния текст мисля, че особено ако има измамна дейност, ако има измами, мисля се, че подобна разпоредба ще попречи на съответните органи да изискват цялата информация. По този начин ще се подкопаят правомощията, които чрез законодателство сме дали на тези органи. Аз с радост ще работя с докладчика, така че да можем да отразим и двете намерения, така че да има право на получаване на необходимата информация, без да създава излишна бюрокрация. Още веднъж искам да кажа, че работата, извършена от докладчика, е много подробна, много ефективна и подкрепям извършеното от него до сега. Благодаря. Жан Пол. Благодаря, госпожа председател. Няколко кратки бележки. Най-напред искам да поздравя колегата Бугарс за свършената работа по този сложен и толкова обемен текст. Ние предлагаме интелигентни и уместни решения. Искам да подчертая два аспекта. Радвам се, че има готовност ЕОПА да върши реална работа. Ние по парламента работихме да има тези два надзорни органа. Затова предложенията на Буркарта са съвсем на място. Премията за ликвидност е втория въпрос. Това е контрациклична премия в текста на комисията. Така че трябва да се прецизира. Трябва да говорим за модалностите за влизане в сила на директивата. В заключение искам да кажа, че това е голям досие, има няколко неща, които трябва да се направят. Решенията на парламента трябва да са реализуеми технически, защото едно добро решение не е само административен въпрос, а опира и до техническа реализуемост. Това трябва да бъде решение, европейско решение, да няма твърде много дерогации, защото иначе няма да завършим вътрешния пазар. Въпросът за третите страни е деликатен, но не трябва да жертваме европейската регулиране за искането на някои от външните ни партньори. Необходимо е да се подобри редакцията на текста. Не можем да изготвяме толкова сложни, трудно четими текстове, които позволяват всякакви тълкования, които може да се представите. Така че трябва да наблегнем на ефекасността. Има да се върши още работа, но съм убеден, че заедно с Буркарт тази работа ще бъде доведена до успешен край и ще успеем съвета да следва парламента. Искам да кажа нещо за ролята на парламента като общо. Трябва да сме наясно. Този парламент трябва да бъде ефикасен, да се намесва и същевременно да се поставя ограничения, които няма нищо свързано с правото. Но все пак ние сме законодателния, с законодателният орган, който кове законите. Когато говорихме за предишни въпроси, нещата бяха по-различни, бяхме в друга епоха. Ние не трябва да се обръщаме към тест, който се отнася за ситуация, която е цяло променена. Въпроса за делегираните актове действително създава проблем по технически и материални въпроси ние не успяваме да извършим нашия контрол. Мисля, че работата между парламента и съвета трябва да бъде облегчена. Благодаря. Буркарт има думата. Да, времето напредна, госпожо председател, за това сега ще кажа само благодаря на колегите, които взеха участие в дискусията. Изказванията бяха доста конкретни и задълбочени. Ще говорим по темата еквивалентност на третите е, страни, а също и е, делегирани актове, е, актове за техническо изпълнение, премия за ликвидност през следващите няколко седмици. Що се отнася до преходните срокове и разпоредби, мисля, че бихме могли да постигнем съгласие. Като цяло съм сигурен за себе си, че сме поели по път, който ще предостави по-добри възможности за развитие в тази сфера за цяла Европа. През първата септемврийска седмица в Страсбург ще можем отново да се съберем, госпожо председател, и да помислим за най-важните или най-спорните е, въпроси и се надявам, че ще можем да се споразумеем. Благодаря. Много ви благодаря. В момента е 12.30. Както вече каза, проект Остановището за развитието на европейското измерение в спорта ще бъде най-добре да бъде пренесено след гласуването този след следобед. Гласуването няма да отнеме много време и затова си мисля, че ще има и достатъчно добро присъствие. Да, знам, че и вие ще бъдете на гласуването. Роман, знам, че вие сте един от докладчиците в сянка, така че след гласуване този следобед ще обсъдим точка 9 от дневния ред. Благодаря ви.